Colleghi, grazie, possiamo cominciare i nostri lavori. Innanzitutto... Драги колежки и колеги, благодаря за това, че сте дошли. Започваме нашето заседание. Напомням ви, че съгласно дневния ред е, сме е, е, ще има становище на колегата Албертини относно изпълнителния акт на комисията ще бъде разгледано днеска в 15 часа, директно преди изслушването към евроатлантическата архитектура. Освен това, информирам ви, че дискусията утре между 11 и 12 часа по положението в Киргизстан, доктор Кеморел, специален пратеник на Европейския съюз за Средна Азия, ще бъде в, това, в времето, което споменах. Една нова точка на дневния ред беше добавена. Днес вечерта в 18 часа ще бъде разгледана тази нова точка. Генералният директор на съвета за политически и военни въпроси ще даде брифинг по заседанието на Министерския съвет от 14 юни. Ако няма възражение от ваша страна, считам дневния ред за прием. Няма възражение, както забелязвам. Ако има все пак някакви възражения, изхождам от това, че заседанието протоколите от заседанията 27-28 април и 17 май също ги приемаме. С това преминаваме към размяна на мнение с господин Питър Файт, специален представител на Европейския съюз в Косово. Той седи до мен. Поздравявам го с добре дошъл сред нас. Той е специален представител на Европейския съюз в Косово, както казах. И ние с голям интерес ще изслушаме неговото описание на положението в Косово. Вашето присъствие, господин Фейт, съвпада с днешното, е, днешното разглеждане на резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Косово. Така че е от голям интерес за нас. Ние знаем, че през последният месец се случиха доста неща. Правителството правителството на Косово а, е, задейства редица реформи, но още много работа има. Правовата държава в Косово и особено реформата на съдебната система и борбата с корупцията остават приоритетни цели. Прогрес в тези области, за съжаление, не са задоволителни. Ойролекс направи прогрес в областта на полицията и митческите въпроси, но остава труден трудно положението със съдебната власт. Борбата с корупцията, преследване на военните престъпници, все още има недостатъчна работа в тази сфера. Важно е да няма политически натиск при разглеждането на тези въпроси, безпартийно да се разглеждат и за всички хора да въжи е, закона. Процесът на децентрализация продължава. Искаме да ви попитаме дали новите правила въжат вече в Косово, дали новите институции изпълняват своите задачи или има още работа в тази насока. Няколко указания дадох, че за нас, например, тези въпроси от голям интерес и ви давам думата за вашето изложение. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на тази комисия, за трети път съм поканен да говоря пред вашата комисия, откакто бях назначен като специален представител на Европейския съюз в Косово през февруари 2008 година. Е, това е много ясен знак за значението, което Европейския парламент отдава на Западните Балкани. Аз е, вярвам, че Европейският парламент е, прави важен принос към общия подход на Европейския съюз към Косово и естествено в това ваше усилие ще ви окажа пълна подкрепа. Когато говорим за бъдеще, аз мисля, че пред нас е период изпълнен с събития и за това бих искал да започна с отчет за основните събития в Косово от последното ми посещение пред вашата комисия. Аз ще оценя постигнатия напредък и ще очертая основните предизвикателства за следващите месеци. Независимо от това обаче, картината няма да бъде пълна, без да подчертаем ролята на Европейския съюз след влизането в сила на Лисабонския договор и всички регионални дилеми във връзка с публикуването на становището на Международния съд аз мисля, че през следващия период ще се състоят събития, които изискват внимание, но също така и перспектива за нова регионална динамика. Преди да продължа, искам да подчертая, че аз съм в постоянен контакт с госпожа Урике Луначек, която е докладчик на Европейския парламент за Косово. От самото начало ние установихме добра комуникация за ситуацията в Косово и аз поздравявам е, ангажимента и към района. Господин председател, е, след е, е, всички постъпки за изграждането на правна и конституционна рамка в Косово, аз очертах европейска перспектива за Косово като стратегически приоритет в моята работа. Косово е, си остава на правилния път, е, независимо от някои е, дребни нарушения през последните месеци. Ключово значение е да не изгубим от погледа си стъпките на Косово към Европа. През ноември миналата година в Косово се проведоха първите избори от обявяването на независимостта и в е, в, и тези, тези избори е, подчертаха основната организация е, и значението на международните помощ за изграждането на из, капацитет в ключови области на организацията на страната. Е, тези е, избори бяха много важни е, за е, участието е, в изборите на сръбското е, общество, на, на сръбската общност. Е, всички е, резултати бяха оценени е, като отговарящи на международните стандарти. Независимо от това обаче, имаше някои е, древни инциденти е, и бяха наблюдавани е, някои неизправности при провеждането на тези първи избори. Искам да се възползвам от тази възможност, за да изкажа благодарността си на тази комисия за това, че отговори положително на моето предложение да изпрати наблюдатели за тези избори. И е, присъствието, в Евро... присъствието на Европейския парламент беше високо оценено от властите в Косово и е, по този начин беше вдигната летвата на международния контрол и съответно увеличи е, е, достоверността на резултатите. Е, в отговор на необходимостта от прозрачно, а също така е, и за улесняване на по-широко международно наблюдение върху постиженията на властите в Косово и е, всички е, усилия, които бяха направени заедно с Европейска мрежа е, за наблюдение на изборите и подкрепата на европейските страни. Европейската комисия е, също изпрати експерти, за да оценят изборите и съвместните усилия за мониторинг посочиха в кои области трябва да се продължи напредъка и работата. Е, и къде трябва да продължи работата на косоварските власти с подкрепата на международната общност с е, общите избори, които трябва да се проведат следващата година. Е, това е много важна работа и нашия, нашата служба ще продължи да допринася за този процес изборите е, е, всъщност е, ни накараха да се замислим върху ръководната коалиция и това доведе до промяна в нейния състав и беше въведено и Министерство за европейската интеграция. Моето впечатление е, че новият екип така донесе нов сме, е, свеж опит в тази коалиция и това ще бъде полезно за подобрение на качеството на управлението и за е, ритъма на реформите. В е, новосъздадените общини Изборите е, дадоха възможност е, да участват е, и сърбите. Новите общини в Плещеница, Клоко Кобовец и Рани Лук и наличните общини в Стрепце сега се ръководят от представители на косовските сърби, които са избрани, благодарение на избирателите, които се възползваха от възможността да кажат своята дума по общинските дела. Общинските съвети и кметовете вече са избрани и работят за да се постигнат е, очакванията. Например, в Престеница е, новата администрация започна да изпълнява цяла поредица от инфраструктурни е, проекти, е, като например е, поддържане и въобще поправка на е, дълго неподдържана е, основна, основна шосейна линия. Е, Преди няколко дни е, имаше избори, и имаше много високо участие, повече от 62%. Това беше явна демонстрация за готовността е, на мнозинството е, от сърбите в Косово е, да участват в възможностите, които се предлагат от децентрализацията и е, да е, прилагат Конституцията. Демократична мултоетническа страна, която да бъде дом за всички нейни граждани. Е, успешните избори в ПАТЕС показват ясно, че времената са се променили в Партеш е, беше известно като място, където имаше противопоставяне на всякаква форма на сътрудничество с УМКИК, е, а в Прищина властите сега станаха община е, с много високо участие на, е, престъплен... на, на, престъп... на, на, на населението. Е, много от сърбите в Косово са готови да участват в общинските служби е, независимо от ясното желание на много е, сърби от Косово да се върнат към Прищина, е, след дълго търсене на услуги в общината все още има много препятствия. В всички тези места структурите, които са спонсорирани от Сърбия, продължават да работят паралелно с законно избраната местна администрация. В някои области се намери някакъв модус вивенди, докато в други процесът продължава. Нещо повече, прехвърлянето на фондове и на общински правомощия към новите общини в някои инстанции не е постигна достатъчно плавен напредък, така поне както се очакваше. Въпреки сложността и много препятствия пред създаването на функционирано местно самоуправление. Аз продължавам да бъда убеден, че местните избори е, не са е, е, нищо по-малко от един много голям напредък в поставянето на, условие, на, на основите на мултиетническо трайно общество в Косово. Сега предизвикателството е пред местното самоуправление за сърбите в Косово но по този начин се набира една инерция за подобряване на възможностите на общността да живее съвместно. Аз ще продължавам да подкрепям всички демонстрации на предимствата от участието на местното население в политическия живот. Е, господин председател, е, мисля, че е, видимите подобрения на условията на живот ни насърчава да сътрудничим с сръбската общност, която живее в Северно Косово. И за следващия период аз вярвам, че ние ще множим връзките между тази общност, която ще има много по-нарастващо значение. Настоящата ситуация ситуация в Северно Косово не може да продължава. Тази ситуация се характеризира с социално-економическа стагнация, политическо е, така, недостатъчно обръщане на внимание, липса на засилване на е, приложението на закона и корумпирана администрация. Господин председател, това не може да продължава в район, който има европейска перспектива и всички жители на тази част на Косово заслужават да се регулиз оптимизират техните условия на живот и е, по-добри перспективи за благоденствие. Аз искам да бъда абсолютно ясен. Е, Косово е, ще бъде общата рамка за подобрение на тези условия на живот. Е, подходът си остава на два стълба. Първият значително разширение от властите на Косово които да осигурят истинско одобрение е, на, на живота е, чрез разширение на ефективното местно самоуправление и второ приемането на доброволното участие на всички общности, които живеят в тази част на Косово. Аз съм убеден, че международната общност е, носи отговорност за приобщаването на всички страни. Е, в е, тази обстановка Европейския съюз е участник с нарастващо значение. Подходът на европейското присъствие си остава, че Косово е един законно пространство и Европейски съюз трябва да продължи своите цели в Косово. Възоснова на тези принципи Европейски съюз ще продължи да разширява върховенството на закона, да подобрява социално-економическите условия и да укрепва е, връзките между различните общности. Искам да ви убедя, е, че тези, условия са, тези усилия са премерени. Те е, отговарят на възприятията на хората на място. Олекс постигна значителен успех във възстановяването на митническите служби, на полицията, а също така и на правораздаването. Ние знаем, че е, трябва да прилагаме значителни проекти в Северно Косово. Присъствието на Европейския съюз става все по-видимо е, и е, има все по-голямо значение за създаването на Европейски дом и за информационна служба европейския посредник, италианския посланник Михаил Джифони, съвсем успешно прилага съвместните усилия на Европейския съюз. Председател, нека сега кажа какви са успехите на косовското правителство. Консолидирането на законната и институционна рамка отбеляза напредък, въпреки това обаче все още има какво да се желая в тази област. Съдебните власти трябва да продължат да се консолидират, като прилагат и птат за прилагането на закона, съгласно законодателството, което е приело касо. Асамблеята, парламента на Косово, може да упражнява своите функции. Европ... Днес след обед ще участвам в третата среща на Междупарламентарния комитет между Европейския парламент и Косово. Аз провеждам редовни консултации с говорителя на Косовския парламент, основно по въпроси свързани с законодателния дневен ред. Косово продължава да върви по пътя към Европа с твърди стъпки. Оценките в доклада по напредването доказва, че Косово върви по пътя на административните и политически реформи съгласно дневния ред. Мисля, че оценката на Европейската комисия е справедлива и тя насърчава властите на Косово да съсредоточат усилията си върху а, дневния ред, одобрен с Европейския съюз. Въпреки това обаче, трябва да насърчиме е, ентусиазма. И, но този ентусиазъм в, в никакъв случай не трябва да замества усилия за постигане на устойчиво развитие, които трябва да бъдат предприяти смело и последователно. Економическото развитие в Косово е все още е, недостатъчно. Имиджа на Косово като място, където може да се инвестира, където има економическо бъдеще, е нещо, което все още е, не съществува и при всички случаи трябва да се подобри. Трябва да, се, да, да, да продължат реформите в економическата и фискалната област и да се постигне добро управление на публичните финанси. В Косово е необходим, са необходими чуждите инвестиции, но за това трябва да има последователна борба срещу нарушаването на законността, срещу корупцията и слабото управление. Косовските власти трябва да поемат своите отговорности за решаването на тези проблеми. Някои е, стъпки бяха направени, като бе създаден орган за борба с корупцията, но са необходимо още много. Само истински напредък в тази област ще промени имиджа на Косово в очите на международната общност. А трябва да кажа, че има някои признаци на промени. Погледнете летището в е, Прищина. То то беше е, приватизирано, като бяха следвани прозрачни и а, е, а, е, регламентирани процедури. Европейския съюз и неговото, неговото присъствие в а, Косово спомагат за намаляване на корупцията в тази страна. Европейската комисия и Юролекс, съгласно дневния ред на Европейския съюз в Косово, помагат на властите за попълване и изправяне на институционните и съдебни пропуски. регламентите за обществените търгове отговарят на международните изисквания. Посланието, че никой не е над законите, има все повече и повече отзвук в сред косовското общество и затова трябва да поздравя органа за борба срещу корупцията за усилията, които положи и работата, която свърши в последно време. Господин председател, бих искал да кажа, че отношенията между Европейския съюз и Косово е, се, се заздравяват и се консолидират и ще прераснат в едно истинско партньорство. Когато гледаме, че съседите на Косово правят, а, върват по, по пътя към Европейския съюз, а, включването различните споразумения с различните страни, с Албания, Босна Херцеговина, споразумението за партньорство с Сърбия, се питаме дали не можем да направим повече за Косово за, в името на неговата европейска перспектива. Аз много да спомена някои примери. Малко след последното ми посещение във вашата, във вашата комисия, е, е, Европейската комисия а, публикува един анализ а, Европейската перспектива на Косово. В а, това изследване се очертават нови методи и пътища към европейско, европейска интеграция, улесняване на визовия режим, улесняване на търговски обмен, когато критериите бъдат изпълнени. От една страна ще помогнем на Косово, от друга страна ще разшириме сътрудничество си с Косово. Аз пум по мой съвет Европейския съюз участва в момента в една програма за опазване на културно-религиозното наследство в Косово. Бе назначен гръцки представител, който се радва с помощта на моята служба. Като неговата роля е да улесни а, диалога между Сръбската църква и местните власти в неодавнашна на пред ООН, министъра на, на външните работи каза, че Сърбия при, приветства постигнатия напредък и а, също така новото отношение на Сръбската църква и приемането на един много по-умерен подход към местните власти. Този подход отговаря изцяло на изискванията, залегнали в дневния ред за присъединяване към, за приближаване към Европейския съюз. видимостта, ефикасността на Европейския съюз за помощта, която оказва на Косово за да върви напред. Благодарение на офицера с връзка, Еюлекса, нашата служба, Доказва своите резултати. Европейския съюз е най- големия международен партньор на Косово. Ще продължиме да, да работиме с, всички с всички различни страни на косовското общество, като а, нашата съвместна дейност трябва да бъде последователна и динамична. съгласно Лисабонския договор, Европейския съюз ще има по-видимо, по-последователно, по-динамично присъствие в, европейския, в Косово и ще създава по-тясни връзки с Прищина на високо равнище създаването на специална мисия в Косово ще улесни партньорството. Моята роля ще бъде да осигуря баланс между помощта, която оказва Европейския съюз и усилията, които, прави, които правят косовските усилия по пътя към Европа. Международния съд ще издаде решение в най-скоро време. Не е моя работа да коментирам решението на този съд, но това ще бъде една възможност за по за засилване на връзките между Европейския съюз и е, Косово. Белград и Косово трябва да разберат, че е в тях общ интерес да решат е, своите проблеми. Европейския е, съюз е онзи форум, който ще улесни диалога между отделните страни, като тъй като той притежава всички инстру, инструменти и лостове за подпомагане на Косово да върви по пътя на Европа. Аз не смятам, че това е един невъзможен проект. И Белград, и Прищина заявиха, че са готови да водат диалог един, един, един, един с друг. Неодавна на среща на върха в Сараево, която е, беше подготвена от Испанското председателство. И тези, които присъстваха на тази среща, видяха, че има възможност проблемите да бъдат решени. Господин председател, бих искал да заключа със следните думи. Косово върви напред. И а, Косово върви към своето бъдеще, което е в Европейския е, съюз. Разбира се, по пътя към Европа може да има много препятствия, някои от които неочаквани, но предизвикателството пред Косово е пътя към Европейския съюз, но Косово също би могъл да бъде един пример за успех. Европейския съюз а, смята, че интегрирането на Косово и на целия регион е от голямо значение за всичко и за това не трябва да пести усилия економически, политически и други за постигане на успех. Европа е бъдещето и е, вдъхновението за Косово и за съседните страни. За разлика от нерешените проблеми в региона. Аз искам да. Аз искам да ви уверя, че ние вървиме към решаването на един проблем. В Косово Европейския съюз пое лидерството и показа, че има е, възможност и е, разполага с методи да вдъхнови и води една страна напред. Дами и господа, Нашата обща амбиция е Косово да бъде едно, един стабилен и благо, район на благоденствие. Благодаря ви. Благодаря, господин Фейт. Преди да дам думата на Улрике Луначек, позволете ми да спомена, че ще има обсъждане на европейската интеграция на Косово ще обсъждаме подробности по предложенията за изменения. Единайсе души желаят да се изкажат. Моля всички да се ограничат във времето. Първо дам думата на госпожа Улрике Луначе, която е докладчик. Благодаря, е, е, господин Файт. Е, добре дошъл в тази комисия. В началото искам да ви благодаря за оценката за нашето сътрудничество през последните месеци. Искам съответно и аз да ви благодаря за вас и на вашия екип, защото това беше много полезно за посещението ми в Прищина и в цялата страна. Е, сега е, искам да се спра отново на някои от въпросите. Знам, господин председател, че после ще говорим по резолюцията е, и няма да говоря по нея сега, но въпреки това искам да задам няколко въпроса на господин Фейт в връзка с това, което каза и може би нещо повече. Първо, благодаря ви за това, че изяснихте, че, както казахте, непременно Косово ще стане европейска страна, но е, зависи и от нас е, да постигнем този успех. Вие е, споменахте Eurolex, казахте, че имало напредък през последните месеци, особено във връзка с слагането на край на корупцията. И споменахте, че правителството също много силно подкрепя това и сътрудничи, макар че понякога за тях е трудно. Сега, за северната част на Косово, вие казахте какво е, вие и Европейския съюз се опитвате да направите там. Аз искам да науча нещо повече за усилията, които полагате във връзка с трудната социално-економическа ситуация там. Какво може да се направи е, от Европейския съюз, за да се подобри економическата ситуация? защото и това е нещо, което хората могат да почувстват, могат да почувстват напредъка. Аз посетих сръбски общности в южната част на Косово и е ясно, че има така ангажимент за економически напред, напредък и хората се чувстват, че са приобщени към това. Това е важно и за северната част. Колкото за връзките, както вие казахте, вие, вие говорихте за връзките на сърбите в северната част на Косово с Белград. Според вас, след присъдата на Европейския съд, каквато и да е тя, трябва да има специални връзки между сърбите в северната част на Косово и Белград, е, как за бъдеще ще сме сигурни, че няма различно третиране на сърбите в северната част на Косово и сърбите, които живеят в останалата част на страната. Това е, е ролята на Прищина да осигури еднакво третиране. И каква ще бъде ролята на Европейския съюз? Още нещо вие споменахте Джифони, италианския посланник, който е специален пратеник в северната част на Косово. Аз се срещнах с него. Обаче споменахте и е, за е, друг посланник, гръцкия посланник, който работи по културното наследство. Но и немския посланник работи е, за телевизионен канал на сърбите в Косово. Е, как преценявате напредъка по този въпрос? И нещо, което после възниква като въпрос, връзката с Черна гора, имаше някакви гранични спорове. Какво ще ни кажете по този въпрос? Трябва да се наблюдава внимателно точно това, за да се избегнат евентуални проблеми. Вие говорихте надълго и на широко за е, това, че парламента трябва да има контрол върху правителството. Аз съм работила като национален депутат преди да дойда тук. Аз съм говорила с депутатите в парламента в Косово и днес ще говоря с тях за това колко е важно парламента да упражнява функциите си за контрол върху парламента, не само по законодателната програма, но и върху бюджет. Още нещо, което искам да чуя случая с Крути е ясен, имаше присъда, но той е освободен, следствието е приключило, но още не се реши как вие оценявате ситуацията в Косово по този въпрос? Защото за хората това е важно. Изобщо, как преценявате този случай? И още нещо, което може би не е ваша работа, но все пак е, искам да чуя а, е, доколко е важен за вас въпроса за а, е, либерализиране на визовия режим. Аз а, мисля, че Европейския съюз може да направи нещо повече. Трябва да се каже, че е, тук в Европейския парламент и в Комисията за е, външна работа има подкрепа за либерализиране на визовите режими. Аз настоявам това да започне незабавно, да не се чака, защото има опасност гражданите на Косово да не се възприемат като равностойно третирани като гражданите на Босна и Херцеговина или Албания, които се надяваме да получат освобождаване на визовия режим до края на тази година или в началото на следващата година. От Косово хората ще се почувстват изключени и това е важно, защото те трябва да вярват в европейското си бъдеще и в е, нашето съвместно европейско бъдеще е, и е, свободата на медиите е нещо много важно. Преди общинските избори имаше критики как действа правителството, защото не се осигурява необходимата свобода, че се оказва натиск върху журналисти. Е, виждате ли някакво подобрение, защото това е една от, е, така, една от основните елементи на функционираща демокрация? Същото се отнася и за връзката с гражданското общество. Има ли подобрение в е, правителството? Гледа ли то на гражданското общество като на част от обществото? В, е, приобщава ли гражданското общество в е, работата си? Не само тези, които го подкрепят, но и тези, които го критикуват. Така, още много въпроси има, по които искам да говоря, но няма да отнемам времето на колегите ми. Спирам до тук и благодаря ви още веднъж за работата ви. Всичко най-хубаво. Грации. Колеги. Благодаря. Колежки и колеги, действително ви моля да ограничите времето на изказване и на поставяне на въпроси, тъй като няма да остане време за отговори. Въпросите бяха интересни на госпожа Луначек. Моля другите колеги и колежки също да поставят интересни въпроси, но по-кратко. Господин Постел, докладчик в Сянка, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Питер Файт за добрият му отчет, но и за великолепната му работа, извършена в Косово. Искам съвсем накратко да спомена някои моменти от неговия доклад. Например, два положителни елемента за здравяване на демократичните институции и интегрирането на сръбската група в Косово. Също и два отрицателни примера даде катастрофалното положение в северната част на Косово и трудното положение в економиката две заключения от това бих направил, но ще обсъда това по-подробно, когато изслушаме доклада на госпожа Луначек. Но все пак, две неща. Без съмнение, не ни е нужен повече дебат по статута, тъй като няма да решиме въпрос, проблемите с такъв един дебат, а само ще ги заостриме, така да се каже. Относно плановете и обсъждането ще дестабилизираме институциите, ще затрудниме положението на сръбската група, ще влушиме катастрофалното положение в севера и ще дестабилизираме економиката. Така че това е моето изказване във връзка с много добрия доклад на господин Фейт, но два въпроса искам да поставя. Първо, във връзка с облег... визовите облегчения, какво се прави, за да се позволи на албански или а, косоварски работници да могат да работят в държави на Европейския съюз? Важна е бърза либерализация на визови режим и приемането на, за краткосрочно време на работници от този регион в страните на Европейския съюз. Вторият въпрос касае и Олекс. Вие доста положително си изказахте, но аз не бих направил това. Аз разбирам, че вие че вие положително се изказвате за Косово, но аз имам доста приятели в този регион и трябва да кажа, че намалява приемането на тази организация ОЛЕКС и на дейността и в Косово. Затова ви моля да кажете нещо по този въпрос. Как виждате ролята на ИОЛЕКС? Ние не искаме да има лош имидж тази организация, както напоследък, и, какъвто напоследък има. Благодаря. Следващият желаящ да се изкаже е също доклад в сянка. Докладчик се в сянка. Благодаря. Благодаря на нашия гостенин. Той знае, че е важно бързо да бъдат решени, те, решени проблемите в Косово, както за укрепването на институциите, така и за правовата държава и интегрирането на различните народностни групи. През последния месец имах възможност да присъствам на местните избори. Не се съмнявам и смело мога да кажа, че има напредък в провеждането на избори но все още има недостатъци, е, които са видими в Косово. Все още няма да дискутираме по статута на Косово, но тези недостатъци могат да се отразят негативно е, по пътя на Косово към Европа. Искам да ви попитам, как можем ние с делегацията за Косово да изпълним нашата роля. Е, дали да накараме косовските органи да работят повече по постигането на целите. Как можем да направим а, едно обсъждане на бъдещето на Косово? Важен е контакта с местните органи. Благодаря. Следващия желаж да се изказва е колегата Вайгел. Бих искал също да благодаря на докладчика господин Фред за отлично, отличния доклад и за отличната работа, която върши в Косово. Наистина е впечатляващо да, виждам, да видиме как подхождате към проблемите Знам, че се радвате и с а, на доверието на местните органи и на обществеността. Това е много важно за успешното изпълнение на мисията ви. Бих искал да ви задам два въпроса. Как а, оценявате работата на дипломатическите представителства в Косово, колко са те, активни ли са в политически, економически план. Биха, биха ли могли да работят повече за насърчаване на напредъка на страната по пътя към Европейския съюз и въобще и още нещо, мисля, че е крайно време държавите членки, които не са признали Косово, да го направят, тъй като това е едно препятствие за напредъка. Това е един проблем и за Сърбия. По този начин ще спомогнем на Сърбия да осъзнае, че това е действителността. По този начин ще ги насърчиме да приемат тази действителност. Благодаря ви. Следващия. Следващият, който желая да се изкаже, е Агоракис, колегата. Господин председател, бих искал да кажа, че за съжаление не се чувствам представен от господин Фет. Той днеска говори за, за Косово, като че ли Косово няма специален статут, с Косово не е Албания. Аз в крайна сметка съм така малко очуден, че той е представител на Европейския съюз, а не се съобразява с тази специфична ситуация. Е, не мога да разбера защо Европейския е, съюз продължава да има отрицателен подход и отрицателни е, отрицателно отношение към сърбите, като че ли се опитваме да упражняваме шантаж. Как можем да имаме стабилност в Косово а, е, при подобно положение? Косово естествено винаги е било в Европа и зато има е, проблеми в това си качество, но смятате ли, че ако наложиме, налагаме реш, решения отгоре, ще постигнем истинско истинско решение. Не, нека не забравяме, че Сърбия се противопоставя на положението, на отделянето и наистина нещата са малко по-различни, отколкото бяха преди 10 или 15 години. Северните общностите, които живеят в Северно Косово, т.е. сърбите, които живеят в Северно Косово, се възползват от положението. Много добре знаеме, че и на Балканите, и където и да, да било, когато хората реш, не решат да се помират помежду си, трудно можем да ги помирим. Нека да, нека да, да спом, да спомена и проблемите с Македония. Неодавна а, косовски части са навлезли на македонска територия. А, е, нека да споменеме и отговорността на НАТО. Кога НАТО ще напусне Косово най-после, е, това също ще създаде условия за известна стабилност в страната. А сега ще дам думата на господин Фед за отговор. Бих искал да благодаря на всички изказали се, които подкрепиха моето изказване и е, моята работа в Косово. Е, господин, разбирам, господин е, председател, че не разполагаме с много време, така че ще се опитам да групирам въпросите и да отговоря. Първо, в, е, в Северно Косово комисия, пред, комисията е предприела и прилага няколко проекта с цел подобряване на инфраструктурата и подобряване на социалните и економически условия за местното население. Е, бих искал също така да спомена, че, че прави, прави, правителството смята да създаде специален фонд а, е, а, е, за тази цел. Цел, Целта е да има по-добър достъп до северната част на Косово, за да могат да се определят наистина какви са нуждите, но знаем, знаете, че се сблъскваме с известен отпор и с известно съпротивление от страна на местното население и местните власти. При всички случаи обаче ще трябва да се, да се намери решение, което да не е да, да не е дискриминационно спрямо различните категории с косоварски сърби, в зависимост от мястото, където живеят, на юг или на север. Знаете, е, че има много предложения в е, тази е, насока, включително и за е, по-широка автономия за тази общност. Сем, лично аз считам, че можем да стъпим на това предложение, но до известна степен и защото ако отидем прекалено далече, ще обезмислим другите институции на Косово. Аз мисля, че дипломатическите представителства в Косово са много активни, помагат е, ни много. И аз е, се обръщам за помощ към някои е, посланници за, с молба за помощ в отделни отрасли, в отделни области, като там, където те имат специфични е, правомощия или е, гръцкия, италианския посланник е, работиха в строго определени области, допринесаха много. Скоро с помощта на, на немския посланник ще бъде създаден а, канал на сръбски по местната телевизия. Така че мисля, че трябва при всички случаи да, да помагаме на, на сръбската общност да отстоява да, своите е, права. А, Споменах, че в момента се, СЕР се работи много за сътрудничество с Белград относно а, правата на собственост и достъпа до регистрите и кадастрите. И този процес трябва да се ускори в близко бъдеще и това ще стане с помощта на чуждите дипломатически мисии. А, няма да отдам значение на инцидента между, между Черна гора и а, Косово, е, мисля, че властите на Прищина и Подгорица трябва да определят къде точно минава границата и да се разберат помежду си. А, що се отнася до Косовския парламент, ние трябва да го насърчиме да упражнява своите функции, права и задължения на демократично избран орган и е, ще, ще обсъдиме този проблем е, след обед на заседанието тук. Колкото повече този парлаем, парламент а, е, упражнява своите функции, толкова е, толкова по-бързо ще постигнем е, напредък. Курти, случая с Курти. За мен е, това е проблем е, свързан с, е, с съдебните власти, доколкото разбрах, че господ, господин Курти е, смята да се занимава с политика. Не знам дали трябва да приветстваме подобно решение. Що се отнася до а, облегчаване на визовия режим, а, това е в ръцете на комисарите Фули и Малстрем. Разбира се. Косово Косово трябва да изпълни съответните да постигне съответните критерии. Не става дума за издаване на биометрични паспорти, а за създаване на съответната институционна рамка. Разбира се, много е важно косоварските граждани, гражданите на Косово да не се чувстват е, пренебрегнати и да не смятат, че са втора ръка граждани спрямо гражданите от съседните държави, но също но трябва да бъдат а, е, постигнати всички изисквания, изпълнени всички технически изисквания и а, е, трябва да започне сериозен диалог по този въпрос. Що се отнася до ЕЮ EULEX. Неодавнашните предприяти мерки в борбата срещу организираната престъпност и корупцията така насърчават и застравяват духа. И а, засилват доверието в Европейския съюз, но трябва да постигнем допълнителни резултати, за да има наистина а, реални, а, осезателни резултати. Мисля, че а, наистина магистратите работят много усърдно след разгръщането на ЕЮ Юлекс имаше много време, беше загубено много време в преглед на документи е, и бюрокрация, защото много е, казуси бяха наследени от ООН, но мисля, че има много е, постигнати резултати. Мисля, че е, в момент всичките дейности, които се изпълняват, са навременни, е, институциите доказват, е, че могат е, да вършат добра работа, да вземат съответни мерки срещу корумпирани политици и мисля, че е крайно време нещата да се поизчистат, защото, както казах, следващата година ще се проведат и избори. И междувременно е, би било добре да завършат е, е, известни производства срещу видни фигури. Съжалявам, че трябва да разочаровам онези, които зададаха допълнителни въпроси, но просто не мога сега да отговоря. Ще спра до тук и ще изслушам другите колеги. <laughs> Благодаря за отговорите колегите Талър, Лаки и Лох Билер. Господин председател, господин специален представител, благодаря ви за казаното. Аз в значителна степен съм съгласен с това, което казахте, особено, че трябва да се рационализира присъствието на Европейския съюз в Косово. Аз направих 69 то си посещение там от 10 години насам и се страхувам, че някой от колегите е, там се разглеждат като новата Юн Мик на вратата на Европейския съюз. Е, трябва да рационализираме присъствието и работата си, за да бъде тя ефективна и видима за всички граждани на Косово. Е, вие основателно казахте, че борбата срещу корупцията е огромно предизвикателство за целите Балкани, но най-вече към Косово. Е, но ние като Европейски съюз имаме отговорност прямо лекс и неговите правомощия и се бори срещу организираната престъпност и корупцията. И отговорът ни, който трябва да бъде е, ясен и е, строг. И ако нашия отговор е повлиян от политически съображения или от спекулации в медиите за това, че европейски или американски представители спекулират върху резултатите от изборите, и, и искат да имат политически кредит от тях, мисля, че това хвърля сянка върху работата ни и заради това а, е, трябва да оставим а, е, прокурорите да а, е, работят. На 28 април имаш избори. Те казаха, ще видите каквото ще видите, че ще има обвинения, обаче месеци след това няма никакво обвинение и се смята, че това е доказателство за сериозната работа на правосъдната система. Мисля, че трябва да спрем до тук. Благодаря. Колегата Палер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фейт. Поздравявам и с извършената работа в Косово. Това е една добре свършена работа е, на мисията. Трябва да осъзнаваме, че Косово беше един голям проблем и той остава проблем. Косово е с проблем, който възникна покрай разпадането на Югославяне. Напоследък а, се намали насилието в този регион, така че и други преди са положителни сигнали, има поздравявам ви с а, тази работа. А, либерализацията на визите също е много важно. През последните години е, бе извършена работа в тази насока през последните две години Сърбия, Македония, Черна гора е, показаха напредък либерализацията на визите е, доведе до облегчение на пътуванията, критерии, които трябва да бъдат изпълнени от съседните държави. В случая на Косово това е процес, който подобрява услугите за населението в редица области, по-точно качеството на услугите. Въпросът ми е, смятате ли, че е необходимо хората в комисията, в съвета да им препоръчате Е, и да им обясните, че този процес няма толкова бързо да протича, но конкретно може да доведе до това, че се, да се подобри администрацията на Косово, да се подобри качеството на живота на хората в Косово. И второто, по което искам да говоря, е, че за нас е много важно културното и религиозно наследство на Косово – има положителни стъпки в тази насок. Това е от психологична гледна точка много важен въпрос и има голямо влияние върху отношенията между сърбите и косоварите, не само в Косово, но и между сърбите в Сърбия и Косово. Това има големи е, последици. Моля да се спрете на тези мои два въпроса. Благодаря ви. Колегата Лак има думата. Да, радват ме някои хубави новини, които ни казахте за Косово, обаче защо не съм убеден, че тези хубави новини са достатъчни за нас, за да предвидим какво ще бъде бъдещето на Косово като е, е, член на Европейския съюз и защо като е, една цялост, която трябва да се приобщи към Европейския съюз защото всъщност ние продължаваме да наблюдаваме дългосрочните проблеми в Косово, но така или иначе няма дългосрочна стратегия спрямо тях. Това не е ваша отговорност, това е, е отговорност на Европейския съюз, обаче е, не искам да бъдем наивни и да няма е, горчиви разочарования. Организирана престъпност, корупция, пране на пари, е, наркотици, всичко това продължава да властва над страната Чисто и просто те приеха по-добре разработена стратегия в зависимост от е, новите обстоятелства. Да няма насилие, е, да няма видимост е, на престъпността и да няма явно предизвикателство към законната власт. Обаче страната се управлява както обикновено. Това е огромния риск. Ние не промениме параметрите в Косово и не можем да гарантираме в никакъв случай резултатите. Е, сега, е, каква е необходимостта от Елекс? Те трябва да имат по-добра стратегия, за да променят реалните проблеми на Косово. Вече ги изредих. И това трябва да бъде сърцевината на стратегията на Европейския съюз, ако искаме Косово да бъде част от Европа, а не да продължава да бъде сериозна заплаха към Европейския съюз. Благодаря ви. Колега Локбилер, прего. Колегата Локбилер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фейт, за много подробният ви доклад. Вие описахте напредъка, но и трудното економическо положение. Въпросът ми е за положението на ромите и преди всичко на ромите бежанци по време на войната и сега насилствено се връщат посетих Косово и можах да се убеда, че голяма част от децата на принудително върнатите роми е, не ходят на училище, въпреки че съществува задължително посещение на училищата. Катастрофално е положението с жилищата. Вие описахте економическото положение като много лошо. Съгласен съм с вас. Почти е безнадежно да се намери работа за ромите. В, при това положение държавите членки на Европейския съюз а, решиха принудително да върнат ромите от Германия, например, 14 000. Как виждате ситуацията на тази народностна група? Мисля, че е твърде рано да се връщат насилствено, принудително ромите от държавите членки на Европейския съюз в Косово. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Кукан има думата. След него Муниц. Благодаря, господин председател. Е, докладът беше много разбираем. Сега искам също да попитам за корупцията. Това е основният проблем за много страни, включително и Косово. Обаче аз мисля, че е, там трябва да се постигне е, наистина напредък в решаването на въпросът. И е, мисля, че е, приносът за това е, от всички уместни международни партньори е много важно. Те трябва да действат единно, е, иначе е, е, правителството ще се възползва и може и да злоупотреби от разликите в подхода. Мисля, че е, ситуацията далеч не е идеална. Е, бихте ли казали нещо по този въпрос? Колегата Мониц има думата. Благодаря, господин председател. Както колегите казаха, е, няма да дискутираме по признаването на Косово, но трябва да дължаме реалността. Зависимост от външна помощ, липса на контрол в целия регион, всичко това води до това че въпреки признаването на Косово, не може все още да бъде наречен този регион като отделна държава. Това е просто реалността. Не може да се крием от нея. Важни са добросъседските отношения. Среща на върха в Сараево беше важна. Ние се надяваме, че становището на съда е едно добро решение за всички страни становището на Международният съд е нов правен елемент, който обвързва всички народности групи в региона. Благодаря. Моля кратък, за кратък отговор на тези въпроси, господин Фейт. With... Съгласен съм с казаното от господин Данжан че не трябва да има политическа намеса в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Лично аз просто комен... ще коментирам някои от политическите аспекти. Ако министър или виден политик бъде подозрян, че е извършил някакво престъпление, тогава той би трябвало просто да се откаже от е, поста, който взема, поне временно. Ако се изясни, че е, няма, е, няма никаква вина, то тази личност може да се върне в е, политическия живот. И но струва ми се, че това е нещо, което е, е по-скоро е, част от нашите ценности, ценности, които ние искаме да бъдат приети от е, косовското общество. Господин а, Донжон спомена някои изказвания на властите, които противопоставят противоречат на нашите виждания за разделяне на властите, на властта. Така че, мисля, че е добре представители на изпълнителната власт да не коментират работата на съдебните власти. Още нещо. Мисля, че не мога да, допълня да добава нищо повече по въпросите, свързани с е, облегчаване на визовия режим. Това е в крайна сметка в ръцете на комисара Фули и комисията ще реши. Що новия орган и, пред, и господин Фоле работят много усилено срещу в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Стратегията. Стратегията може би не е много добре е, обяснена, разбрана. Но в крайна сметка Еолекс има, свой, има правомощия, има график за изпълнение на задачите, които са залегнали в тези правомещия. И всичко това е, трябва да се впише в една добре определена времева рамка и една добре определена последователност. А, мисля, че сме на добър път. Аз съм съгласен с вас, че има още много какво да се желае, но в, в никакъв случай не трябва да свръхдраматизираме положението в Косово в сравнение с други страни и положения в други региона. Вярно е, че има предизвикателства, които, с които трябва да се справиме, но при всички случаи аз съм а, така, имам доверие в професионализма и а, компетентността на представителите на Иролекс и същевременно желанието на косовските власти да работят с Евролекс. Мисля, че косовските власти и правителството са абсолютно наясно, че ако не предприемат необходимите мерки, просто няма да се стигне до никъде. Така че е, мисля, че Европейския съюз играе ролята на лост в случая. Аз е, не мога да и да се произнеса от по решенията на дадени правителства да върнат ромите в е, Косово. Това стана при едни е, неприемливи условия, затова е, работиме с комисията по един много важен е, проект за установяване и заселване на ромите извън гетата и извън Митровица. Е, Европейския съюз отлично съзнава какви са необходимите крачки, които трябва да се приемат в най-скоро време. Четири колеги ще вземат думата за последно. Николай и Гомеш. Ви прего... Гомеш Николай Овет и... Е... Момент.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 Uh, Благодаря ви, е, господин специален представител. Имам два въпроса. Е, ние знаем, е, че Косово беше на ръба на социален взрив. Това се определи от високата степен на безработицата. Каква е ситуацията днес? И следващия ми въпрос какъв е процента на косоварите, които живеят зад граница и какви са им връзките с населението в страната? Аз имам три въпроса. Първо ви благодаря за това, че дойдохте. Е, мисля, че това е вашата най-важна и може би най-интересна работа в Европейския съюз. Поздравявам ви за това. Имам три въпроса. Е, всъщност, вие направихте доста подробен коментар по е, действията за защита на правата на сърбите в Косово но във връзка с това, което се планира, е, е, е, всъщност доколко това, което се препоръчва, се прилага, каква е оценката. Аз слушах много внимателно във връзка с практиката на Международния съд. Не искам да коментирате, обаче какво казва правителството на Касово към вас във връзка с тяхното отношение и накрая за Еюлекс, като се обърнете назад, каква би била вашата оценка за влиянието на Европейския съюз и защо доколко може да да се поеме самоуправлението на страната. Николай. Колега Николай, Thank you, Chair. Really so Благодаря ви. Не съм толкова оптимистично настроен като вас, защото лично аз мятам, че ние не обсъждаме за държава, за провална държава. Имам два въпроса, свързани с правосъдната реформа. Проявявам конкретен интерес дали сърбите са представени в реформата на правната система. И вторият ми въпрос е свързан с правосъдната православната църква. По време на войната много църкви бяха разрушени. Сега сърбите имат възможността да слушат служба в православна църква. Как стоят нещата в момента? Парола на колега Гомеш, прего. Гомеш, да, радвам се да ви видя. Искам да ви попитам е, е, какво мислите за факта, че от една страна във вашите правомощия и в правомощията на ЕЮЛЕКС трябва да се борите с корупцията, с организираната престъпност и е, с реформите, които това предполага в администрацията, обаче нямате правомощия да се занимавате с економическото развитие на Косово. Това е единствения начин да има някаква альтернатива на организираната престъпност и е, на неофициалната економика. И е, трябва да се борите с безработицата. Кой отговаря за това, кой отговаря за стратегията, наблюдавате ли някакъв прогрес? Примерно, смятате ли, че е, вместо Косово да внася енергия, да изнася енергия към съседните страни? Прави ли се нещо по този въпрос? Е, нещо прави ли се е, за селското стопанство, изобщо други възможности за економическо развитие. Е, кой отговаря за това? Allora, due, due richieste aggiunte solo per 30 secondi, il collega Preda e il collega Cacin. Collega Preda e collega Качин. Извинете, аз поисках думата още в самото начало, не съм я поискал сега допълнително. Да, да, и както и да е, случват се, случват се такива неща. Да, бл- благодаря ви сега. Мисля, че е, статута на провинцията трябва отново да се обсъжда след е, решението на съда в Хага. Аз е, прочетох изказванията ви, господин специален представител, но това са е, изявления на специален представител, е, който разбира се е оптимист и който смята, че е, това ще улесни положението на ЕЛАКС и подкрепа за положението на Косово. Аз лично не съм убеден, че решението на съда ще доведе до тези два резултата. И това, Бих искал да разбера доколко вашите изявления за мултоетническата демокрация е, съвпада с затрудненията, които наблюдаваме, разликите е между сърбите в северната част на страната и останалата част на страната и изобщо статута на младсинствата. Много ви благодаря. Парола Качин. Господин Качин има думата сега.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 благодаря ви за работата, която извършвате от наше име. Е, бих искал да се върна е, към въпроса за разделените на сърбите в Косово. Е, тези, които са в северната част на страната, в останалата част и в анклавите. Това засяга не само сърбите, но и другите младсинства, защото дискриминацията се разпространява на всички останали младсинства. Аз мисля, че в този момент е много по-важно да насърчаваме диалога между Дмитровица и Приш Прищина. Много по-голяма степен, отколкото диалога между Прищина и Белград. Е, диалогът вътре в Косово е от ключово значение и мисля, че е, за всички нас са необходими мерки за засилване на взаимното доверие. Е, от една страна аз мисля, господин Фейте, че ще бъде необходимо да се осигурят допълнителни финансови ресурси, за да се финансират нови проекти и програми от новоизбраната администрация в южните общини. Ако хората е, са отишли да гласуват, ако са се избрали общински съвети, то е защото се надяват, че тази администрация ще докаже себе си с конкретни проекти. Вторият ми въпрос, който също е от ключово значение, е как да се преодолеят езиковите бариери. Вашата институция е, смята ли, че е, ученето на езици е, от мнозинството и мълцинството се финансира? Вие финансирате ли програми е, за изучаването на албански язик от сърбите или е, сръбски език от мнозинството от албанците? Благодаря ви flash answers. Трябват ни светкавични отговори. Светкавични, добре. Светка, светкавични, добре. And fresh. On demographic. Като стрели. Що се отнася до демокр... демокрацията и демок... демокраци... демократическите тенденции? Тук, другата година ще видиме. Тъй като от година ще има преброяване, което ще се извърши от Европейската комисия и Евростат. Много е важно това преброяване да стане и в Северно Косово. Естествено, парите, които се изпращат от хората, които са в чужбина, са много от огромно значение за економиката на Косово и се надявам, че диаспората ще бъде насърчавана да инвестира в Косово. Мисля, че ще можем да постигнем 80-85% от проекта. И, и по спорно по-специално съответните разпоредби, свързани с положението на сърбите в Северно Косово за отношение между Прищина и общините там. Косовските власти имат а, две цели и трябва да внимават в две неща след решението на съда. Първо, да не се открива отново проблема и да не се обсъжда проблема с статута и с разделянето. Ние и в аз в другия си капет капацитет. Внимавам много и правя всичко възможно в съдебната власт да има места за сърбите, тези места да бъдат попълнени от компетентни прокурори, съдии. Ние наистина насърчаваме компетентни магистрати да подадат документи за Върховния съд, сръб, сръбската общност. и вярващите ходят на църква, включително и в Прищина. Това е новост. Преди църквите бяха затворени, сега вече функционират. В, други, в, под другата си шапка съм работил много по економически е, проблеми и е, се опитвам да насърча косовските власти да изработят, е, да дългосрочна стратегия а, е, и по-специално да спазват а, е, фискална дисциплина. Знаете, че преди се прилагаше плана Ахтасари, сега има други оператори, е, излизат на сцената Международния валутен фонд и споразумението между Косово и МВФ и Европейската комисия. И това е свързано с казаното от госпожа Гомеш, доставките на енергия и така нататък. Не виждам никакво противоречие между създаването на многоетническа демокрация и е, положението в Северно Косово. Сърбите трябва да, да имат автономия, трябва да могат да продължават да а, живеят по начина по който са живяли, разбира се, с помощта е, с помощ от е, Белград, но в условия на прозрачност и на спазване на Конституцията и законите. Повече диалог, да, разбира се, в... споделям тази идея, повече диалог вътре в самото Косово, между Митровица и Прищина за по-добър достъп до северната част. В е, е, доклада по е, напредък е отбелязано какво е економическото положение. Ние правиме всичко възможно общините да получават съответните средствата. Аз не финансирам, примерно, обучението по езици, но при всички случаи на, на, настояваме и още от до година ще има обучение по сръбски език като втори официален език в училищата. La collega Lunacek e ricordo ai colleghi che alle 3 di oggi pomeriggio ci sarà la Напомням на колегата Даран, че в 15 часа днес ще има междупарламентарна среща с присъствие на господин Фейт. И в подробно ще бъде разгледана тази тема. Благодаря господин Фейт за много пълният и интересен отчет, който дадохте. Bene, continuiamo con il punto благодаря. Продължаваме с точка 5 от дневния ред. Предложение за резолюция относно процеса на европейска интеграция на Косово. Първо Ще спомена, че са поступили 168 изменения. Докладчицата е представила също три компромисни предложения за изменения, които ще бъдат обсъдени. Ние говорихме по тази тема вече. За това ще огранича времето само на 20 минути за предложение за изменение. Благодаря, господин председател. Поради напредналото време искам да се спра на компромисните изменения. Вие имате списъка за гласуване пред вас. По принцип следното. Забелязахме в този дебат, че има известна принципна разлика между нас – в парламента. Дали с Косово е независима държава или не? Тези различия ще проличат и в гласуването. Няма възможности за компромиси. Тук. Или повечето от нас смятат, че Косово е независима държава или е, едно малцинство съществува, което казва, че не е независима държава, така че компромисни предложения в тази насока са невъзможно. Опитах се с, е, с измененията да отговоря на желанията на тези колежки и колеги, които не признават независимостта на Косово, така че в компромисните изменения – е, има идеи в тази насока. Например, първият компромис е, с измененията на 91, 92, 94 от колегата Копа. Става дума при това, че мисията за правова държава в Косово по цялата държава на Косово а, действа активно и комисията изисква по-голяма видимост по отношение на работата и в Северно Косово и да се привлече в тази работа цялото население на Косово. При компромис 97 и 105 става дума за коопериране на ИОЛЕКС с гражданското общество на Косово. По-сил да се засили тази връзка. Третият компромис опитах се да предложа компромис, да отговоря на колегата Башеско, Преда и другите. Надявам се, че съм успяла и ще можете спокойно да гласувате и да се съгласите с този компромис. На, относно предложението на колегата Постъл, за битовото насилие в семейството също в Косово. Опитахме се в този сектор да направим отделен параграф. Да се раздели отдели от другите аспекти. Надявам се, че съм успяла и колегата Постъл ще приеме това предложение в този вид. Относно предложенията на колегата Свобода, 66. Ние още преговаряме по този въпрос. Ще видим възможната реакция на Международният съд. Ще се опитаме да формулираме това и да отговориме е, на желанията на колегите. Относно списъка за гласуване, Моето име е написано между имената на двама колеги. Това е една малко хумористична е, майтапчийска грешка. Моля ви да извадите името ми. Тъй като не съм на едно мнение с тези двама колеги. Разбира се, може да се случи такава неволна грешка, моля да бъде поправена. Надявам се, че с тези, с които водих разговори, можем да допринесе тази разговори до това да се получи сега голямо мнозинство. Моля да вземете предвид това, което казах. Благодаря за доброто сътрудничество с тези, с които си комуникирах. Благодаря. Благодаря, колежка Луначек. Действително, това е важна работа, която извършихте. Господин Посел има думата. Съвсем накратко, господин председател, и аз искам да благодаря на колежката Луна Чек за великолепната работа и за доброто сътрудничество също сътрудничеството с докладчиците в сянка на другите политически групи бе много добра. Колежката Луночек спомена, че има твърде много изменения, но те могат да бъдат обединени в две групи. Едната група са нормални изменения, където политическите групи са за или против. Другата група от, от изменения касае статуса на Косово. Мисля, че във всички политически групи има ясно мнозинство, което е на мнение, че въпросът със статута на Косово е приключил. Все пак 22 държави на Европейския съюз признаха Косово като независима държава, имат дипломатически отношения с него. Пет държави все още не са направили това. Тези 22 държави, които признаха Косово, го направиха по призива на Европейският парламент. Европейският парламент пред последните 5 години многократно с а, мнозинство от 3 четвърти призова държавите членки да признаят Косово и независимостта му. Това беше мнението на три четвърти от депутатите в Европейския парламент и то при няколко законодателни периода. Затова след доклада на господин Фейт е, би било проблем да повдигаме отново въпроса за статута на Косово. И със сигурност не бива да го правим и няма да го направим, но все пак трябва да вземем предвид мнението на колегите, чието държави не са признали Косово до сега. Честно казано, не бих а, завишил значението на решението на Международния съд. Сега дума за териториалната интегриност, интегритет, самоопределянето. Е, смятам, че това решение на съда няма да върне нещата назад. Практически трябва да си представиме нещата разделяне на Косово би довело до разделяне на всички съседни държави. Интегриране на Косово отново в Сърбия би предизвикало война. Сърбите също не го искат това. Когато честно говориме с сърби, те казват, че ние знаеме, че няма никой път Косово да се върне в Сърбия. Как ще функционира това? Това е невъзможно Косово да се върне в Сърбия. Затова не бива да си играем такива игрички, а да бъдем честни и да уважиме все пак мнението на колегите, чието държави имат друго позиция. Техните предложения за изменения са приемливи. Нека те да гласуват за тези изменения. Останалите няма да гласуват за техните изменения. И да не губиме време да дискутираме отново този въпрос с статута на Луначек. Колежката Луначек е права, като казва, не е възможно тук да се постигне компромис. Или си за независимостта на Косово и признаването на Косово или си против. Нека да се концентрираме върху измененията по същност. Благодаря. За социалистите господин Талер има думата и след това колегата Преда. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Поздравявам госпожа Докладчик за нейната работа при двете емисии мисии в Косово и резултатите заслужават внимание и мисля, че аз искам да спомена една точка въпреки това при която някои депутати са получили писмо от сръбското правителство на четири страници, и е, всъщност това писмо е, ни е, така отправя призив към нас как да реагираме на резолюцията по Косово. Искам да изразя своето мнение, че като съдържание това писмо е много важно, но и показва колко важно би било за Сърбия това, което господин Посел току-що каза, а именно, че Сърбия не е поставила като заложник е, въпроси, свързани с, статута, защото, е, е, примерно, защитата на културното и религиозното наследство, човешките права, интелектуалната собственост, това не е свързано с статута на Косово, а също така завръщането на бежанците. Всички тези въпроси остават неразрешени и за това се надявам, е, че докато не се получи разрешението на Международния съд, е, ние трябва да обсъждаме този въпрос, защото той е от е, жизнено значение за качеството на живота на сръбското общество. Прагматизма на сръбското правителство е много важно, защото тези хора се самооценяват като сърби, които живеят в Косово. Bene, Preda e poi lo Shadow. Добре, колегата Преда, след което докладчика Сянкаш. Благодаря, благодаря, господин председател. Исках само да кажа, че съм внесъл няколко изменения, които имаха за, та, за цел да да съместа параграфите, в които се казва, че Косово е повече от една провинция. Аз и е, моите из, изменения казва, в моите изменения се казва, че е, косоварите са жители, а не граждани. Това е просто въпрос е, на уважение към тези, които не признават Косово като държава и смятат, че Косово е все още провинция. Е, съжалявам, не може да се затвори моя микрофон, казва оратора. All'onorevole Lunacek ha fatto така, госпожа Луначек добра работа из, извърши, въпреки че ние беше лесно. Причините са ясни на всички. Мисля, че компромисите и цялата резолюция, резолюция са много приемливи. Е, отчита се реалността, без да се дискутира статута на Косово и без да се бъде принуждаван някой да промени мнението си относно статута на Косово. Укрепване на косовските институции се насърчава, призвават се да решават съществуващите проблеми, да бъдат интегрирани етническите групи, да се засили борбата с престъпността и да се подкрепи европейската интеграция на Косово. Смятам, че относно статута не може да се постигне общо мнение, но още веднъж госпожа Луначек извърши великолепна работа. Госпожа Луначек иска ли да вземе думата сега? Не, казва госпожа Луначек. За момента не е нужно да взимам думата. Благодаря ви. Благодаря още на колежката Луна, че казва председателя. Напомням, че утре е гласуването по тази тема. Следващата точка от дневния ред е точка 6. Предложение за резолюция относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Е, разглеждане на проектопредложенията и на измененията днешното обсъждане се състои след приемането на решение за започване на преговори с Исландия по присъединяването към Европейският съюз. Колегата Прега много интересна работа извърши. 55 изменения има по, тази, по това предложение за резолюция. Докладчикът Преда, заедно с колеги от различните политически групи, е внесъл различни компромисни предложения. Затова моля сега господин Преда да представи компромисния текст и да вземе отношение по разискванията на съвета през последната седмица. Господин Преда, имате ли да кажете нещо по дневния ред? Така, дам думата господин Преда. Господин председател, както казахте, има 55 изменения, внесени от колегите. И съм много доволен от сътрудничеството с докладчиците в Сянка, защото на основата на тези 55 изменения постигнахме 8 компромиси. 8 компромисни изменения по основни ключови въпроси, залегнали в, доглава, в доклада. Първо, съдебната система. И тук много ви моля, колега Преда. Много ви моля да говорите по-близо до микрофона, защото не ви чуват преводачите. Така, значи първия компромис а, обединява три члена, описващи съдебната система. Първо, назначаването на съдии, на прокурори, както и най-върховните съдебни власти. Втория компромис е свързан с един много чувствителен проблем. Става дума за за а, пазарите. Трети компромис двустранни отношения между Исландия и Велико... Обединеното кралство и Нидерландия по повод АйСЕФ, аферата АйСЕФ, пенсионните фондове, четвърти компромис а, изпълнението и доколко исландското законодателство е хармонизирано с европейското. Петото е за околната среда. Шестото, шестия компромис е за морските ресурси на Исландия и необход, необходимостта на двете страни да имат конструктивен подход в преговорите по риболова и 7-8 обществен дебат по повод присъединяването и тук искам да се спре на този въпрос, тъй като трябва да бъдат трябва да бъде популяризирани европейските ценности в е, сред исламското общество, защото по този начин ще се спомогне приближаването и приемането от страна на исламското общество на е, присъединяването към Европейския съюз. Сега още едно изменение внесено от зелените и друго внесено от е, господин Шаке исландската инициатива. Аз предлагам две устни изменения предвид случилото се миналата седмица. Става дума за Европейския съвет, който покани Исландия да започне преговори с Европейския съюз. Благодаря на колегите, благодаря за тяхното сътрудничество, е, за съвместната работа по този доклад и за постигане на съответните компромиси. Благодаря ви. Благодаря. Първият желаж да се изкажа госпожа Оман Ройтен за НП. Благодаря, господин председател. Господин председател, първо искам да благодаря най-сърдечно на колегата Преда. Той действително успя да подготви много добри компромисни предложения. Става дума за а, задълженията на Исландия. Не бива да имаме грешни очаквания когато влезем в преговори с тази държава. Това е много важно за нас. Заключенията на Европейският съюз, съвет също са пред нас. Е, със сигурност Нидерландия няма да блокира откриването на преговорите за присъединяване на Исландия към Европейския съюз, но ще се придържа конструктивно към всички критерии. Компромисното изменение изразява известна загриженост, може би отделно да бъде гласувано. Става дума за двустранно споразумение при изплащане, връщането на 3,9 милиона евро държавен заем. Бих заличила този текст и бих казала, че това е тема, която ни бива да пречи на влизането в преговори за присъединяване. Т.е. тази част трябва да бъде е, премахната, тъй като вече е уредена. Или ще направиме кон... отделно гласуване или ще направим компромисно предложение. Аз съм съгласен с двата варианта. Компромиси 2 и 4 ми харесват много. Става дума за задълженията на Исландия, които са споменати. Съвета, комисията помолиха за това. И накрая, последната ми бележка, компромис 7, а именно въпроса дали има консенсус между обществото и политиците е, относно присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Е, това е един от най-важните въпроси. Едно голямо предизвикателство за самата държава Исландия. Само с действителна подкрепа от населението могат е, преговорите за присъединяване да се увенчаят с успех. Благодаря още на Кристиян. Други желаящи да се изказват колегата Панседи, след това колегата Гомеш. Днеска много говоря, доста интелигентни неща казвате. Колегата ми докладчик в Сянга с Соли ме помоли да благодаря на господин Бреда за одората работа, която той извърши. За наша политическа група няма проблеми. Измененията на докладчите в Сянка са включени в различните компромиси. Щекотливите въпроси са разгледани в положителен смисъл. Докладчика спомена тези неща. Две неща са важни според мен. Първото е факта, че исландските органи ще играят активна роля в подготовката на общественото мнение, подготовка на гражданското общество и е нужна обща политика в рибовътството резолюцията относно кандидатурата на Исландия е много положителна според мен. Още веднъж благодаря с господин Сасоли и на господин Преда. Благодаря, казва председател. Госпожа Гомеш има думата сега. Благодаря, господин председател. А искам да благодаря на колегата Преда за работата, която той извърши. Трябва да кажа, не съм съгласен с колегата Обеден Ройтън като казва, че компромис 3 трябва да бъде отеглен, където се споменава за двустранното споразумение с правителството на Великобритания и правителството на Нидерландия за изплащане на, на дълговете, че трябва да бъде премахнат този текст. Този въпрос не бива да бъде пречка за приемането на преговор, за започването на преговори за присъединяване. Важно е това изречение да остане. Не е приемливо този въпрос да а, стане пречка за започване на преговорите. Става дума за много повече от различия в между две сегашни държави на Европейския съюз и Исландия самите исландци не са отговорни за казината, това, което е доста господстващо това положение и които са причината за този спор с заема. Надяваме се, че тези спорове ще бъдат уредени но въпреки това те не могат да бъдат пречка за започване на преговорите по присъединяване. Съгласна съм с другите колеги, които подчертаха, че въпрос с, с включването на гражданското общество е много важен. Тъй като няма да бъдат успешни тези преговори в противен случай. Благодаря. Председателят казва да, благодаря, че господа Обен Обенройтен иска да реагира на казаното. Господин председател, искам това, което аз исках, беше това, което и, и Ана искаше. Защото ако се посочи, че това е въпрос, който не би трябвало да бъде препятствие при разширението на преговорите с е, Исландия, това означава, е, че това е и е, препятствие е, преди преговори за присъединяване, а те ще започнат. Ето защо аз оттеглих предложението. И ако прочетете изречението, ще видите, че е логично за изплащането на заема, който правителството трябва да върне на Холандия и а, е, постигането на споразумение е допустимо. Може би е по-добре да го отеглите, но ако не искате, аз мисля, че е, трябва да питате и господин Прада да даде мнение. Но според мен е логично да го отеглите. Bene, allora a questo punto al collega Tannock la parola e poi al collega Thaler e... Господин Танок, Талер и Мадлен накрая.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 Моята група изцяло подкрепя присъединяването на Исландия към Европейския съюз и аз поздравявам господин Преда за неговата работа и подкрепям и компромисните изменения. Аз мисля, че компромисно изменение номер 2 е, дава правна яснота. Аз не бях е, наясно с нея и е, не знаех всъщност, че Исландия изпълнява своите задължения и съответно дава гаранции за директивите на Европейския Европейския съюз изпълнява задълженията си в ЕФТА и затова всъщност е и част от ЕФТА е, и т.е. те трябва да изпълняват своите задължения е, за връщането на средствата до е, нивото на депозита. И доколкото поне аз знам, мисля, че това е проблем, който трябва да бъде разрешен по време на преговорите и бих искал останалите да не смятат, че този двустранен е, спор между Исландия, Англия и Холандия не трябва да бъде препятствие за присъединяването, но това всъщност, е, колкото до главата за финансовите услуги, това ще бъде е, основно препятствие. Трябва да има гаранция по силата на Европейската директива и това да бъде съвсем приемливо за правителството в Англия и в Холандия. Освен това има и въпроса за лихвения процент върху заемите.

Това всъщност трябва да се постигне някакво компромисно изменение по това. Но има и официално разбиране, което чух от източници. Така че въпросът ми за преда е от мой интерес лично. Някои от вас може би знаят, че на Агадир в Малохо, когато говорим за китовете и когато се чуха слухове, че ще се постигне споразумение да, се, да отпадне мораториума в върху е, китовете на търговията. Е, в е, Норвегия, Исландия и Япония продължават търговията с китове и търговски им улов. И не знам дали това ще бъде някакъв въпрос. Не знам какъв ще бъде крайния резултат в Европейския съюз и дали ще има съвместна позиция. Имахме много разговори с Дания и не бяхме особено доволни. Великобритания иска да запази мораториум мораториума и може би ще има разширение до 20-те страни членки. Не знам дали така ще стане, обаче в Япония а, мораториума може би ще бъде ще отпадна, ще отпадне. Но ако не отпадне, ще бъде ли проблем за Исландия, а, която а, да си позволи да запази настоящата позиция, да запази мораториума или ще бъде странно, ако Световната търговска организация реши е, да е, ограничи по някакъв начин търговски улов за следващите 10 години. Колега Талер. Е, хвала вам, господ председуючи. Rad би се захвалил туди благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика господин Преда за отлично свършената работа. Много е важно да започнем преговорите с Исландия, защото това ще, ще даде нов тласък на целия процес на интегриране. Знаеме, че в последните години не постигнахме желаните резултати. Съжалявам, че не бе взето решение за бивша република Югославска република Македония, може би ще, бъде добре да се водат едновременно преговори с двете държави, така нещата ще да върнат по-бързо. Вярно е, че има някои проблеми, които ще ни създадат главоболия за бъдеще. Не трябва да ги подценяваме. Виждаме колко е, е труден въпроса с Исландия. Да, господ, господин Преда е оптимист, но трябва винаги да имаме и втори вариант, защото понякога малките проблеми прерастват в огромни проблеми и може би трябва да започнем примерно с арбитраж за решаване на проблемите. Все още не сме започнали преговорите, обаче е, е възможно самите а, преговори да не, да не стигнат а, до финална точка, например, в Западните Балкани, без арбитраж, мисля, че няма да се оправим нещата. capaciteit на de Europese е zo overschreden en de аз мисля, че разшир... Е, капацитета за разширяване, възможността за приемане на други държави е отдавна е изчерпан. Гражданите на Европа са уморени, има криза, а сега една такава държава искаме да я приемаме. Това не е добре. Нидерландските и английски граждани са, греж... са жертви на банковата катастрофа в Исландия. Естествено, този въпрос трябва да бъде решен преди присъединяването. И китолова, разбира се, е неприемлив. Ясно трябва да се каже. Трябва да се каже ясно на Исландия, че за нас е неприемливо да се извършва китолов моята партия се надява, че исландските гражданки и граждани ще гласуват на референдума за присъединяване с не. Благодаря, каза господин председателя. Госпожа Бускот има думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря също на докладчика най-сърдечно за това, че е включил в компромисното предложение нидерландските съображения аз също представих изменение да не се разглежда като двустранен въпрос между Нидерландия и Исландия, между Великобритания и Исландия, един въпрос, който касае всички нас. Смятам, че писмото на ЕФТА е споменато смятам, че е важно да се обърне внимание на задълженията по това споразумение, които трябва да бъдат спазвани. Съжалявам нещо. В моето предложение за изменение помолих да се направи директна връзка между присъединяването и изпълняването на задълженията този текст е отпаднал, но аз мятам това за много важно. Една държава, която иска да се присъедини, трябва да знае това. Сега е това е Исландия, утре ще бъде друга държава. Всички задължения първо трябва да бъдат изпълнени, преди въобще да се говори за присъединяване. И смятам, че това трябва да бъде включено в някои от компромисите. Последният, на който дам думата, е колегата Таран. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Ние се така възхитихме на способността му да постигне компромис по някои дори противоречиви предложения за изменения. Независимо от това, обаче аз искам сега да се възползвам от възможността да насърча докладчика да си промени позициите. Така, поне както е написано в проекто, в, е, проекто списъка за гласуването, е, сега по изменение 45, е, 46 и 47, защо настоявам за промяната на неговата позиция, защото тези изменения отразяват дискусиите, които са проведени а, а, на делегации на Европейския парламент а, а, в Алтинг. А, там има много добро познание на въпроса. Исландския парламент е запознат с китолова, както някои колеги казаха. Е, е, въпросът е, действително съществува, но това не би трябвало да ни спре в резолюцията да настояваме. И според мен трябва китолова да престане. Това е действие срещу китовете. И накрая бих искал да чуя каква е перспективата за пошив интерес към Арктическия район. В края на краищата да поздравим Исландия като пълноправен член на Европейския съюз. Та, ако докладчика си промени позицията, е, ще се радвам. До утре имаме време. И накрая това е едно мое лично изменение, 22. Е, според мен то е уместно. Когато искаме съвместна политика, е, ние е, трябва да настояваме кандидатите членки да направят това, което са направили старите членове. Благодаря още веднъж. Благодаря. относно позицията на Европейската комисия. Господин Чапман, искате ли думата? Благодаря. Първо от името на комисията. Ние приветстваме започването на преговорите с Исландия, за да можем да обсъдим всички тези проблеми, които бяха изложени тук, защото в преговорния процес ще се отдаде съответното внимание на проблемите, е, свързани с хармонизиране законодателството на Исландия с е, Аки Ние ще очертаем рамката на преговорите, ще проведем скрининг, аналитичен е, преглед на законодателството, да видим къде се разминават законодателствата. Ние също а, така е, Работиме и по инструмента за преприсъединяване, за преприсъединителна помощ. През ноември можем да започнем разговорите и по-специално по въпросите за китолова. Ние смятаме, че търговския китолов е в противоречие с Аки и Комюнитер и е, и по, Европейския съюз е твърд в позицията си за е, от, от премахване на мораториума към спрямо китоловния улов. Всички е, проблеми, които бяха споменати тук, ще бъдат разгледани в подробност по време на целия процес на проговорите, а ще започнем с скрининг на законодателството. Благодаря ви. Благодаря. И ако няма повече изказващите се, докладчика иска ли да каже нещо? Да. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите за а, техните становища. Ще започна с компромис номер 3 и предложението относно компромис номер 3. Смятам, че докато преди да започнат а, преговорите, могат, можем да премахнем тази точка. От Point Out и така нататък, че това не трябва да бъде препятствие за започване на преговорите с Исландия и така нататък. Просто Мисля, че на, на, на практика този, този тек, текст трябва да отпадне от само себе си, тъй като вече има развитие на нещата този текст беше включен е, защото се опасявахме, че съвета няма да вземе решението, което взе миналата седмица, т.е. Да, да покани Исландия на преговори, т.е. се приканвам ви да, при, да примахнем тази част от текста. Що се отнася до китовете и китолова? Първо, бих искал да приветствам Факта е, че след много време в Агадир най-после се състоя конференция. Мисля, че трябва да изчакаме края на конференцията в Агадир, да видим каква ще бъде позицията, какво, какво ще бъде одобрено и след това преди пленарното заседание през юли ще можем да вземем решение предвид а, заключенията на а, Агадир. Аз лично съм оптимиста, но и смятам, че можем да промениме доклада а, предвид решенията на Агадир. Не знаем още за какво става дума, не знаем какви ще бъдат заключенията в Агадир, така че не можем да го направим сега. Госпожа Боско, съгласен съм с казаното от вас и с това, че трябва да свържеме достъпа с а, изпълнението на критериите. Мисля, че това е естествено. Що се отнася до господин Танък и неговото забележка по изменение 22, Целта беше към параграф 6 да а, прибавиме съответния текст и така нататък. Прикана Исландия да подпише конвенцията на съвета на Европа за подпи на мълцинствата и така нататък. И аз предлагам да да добавиме, че въпреки, че някои държави членки, като Франция и други, не са го направили. Сега аз, аз лично мисля, че не мога да включа този това изречение. Не мога да променя нещата. Колкото до а, другите изменения от а, Последни изказващи, свързани с а, Китолова. Да. И още веднъж благодаря на колегите за становищата и бележките по доклада. Трябва да ви припомня, че утре сутринта ще гласуваме а междувременно докладчика ще се срещне с колегите, за да включи измененията, които бяха посочени. А сега минаваме към следващата точка. Доклада КОПА. Става дума на колегата Копа. Този доклад беше обсъден в подкомисията по сигурност и отбрана. някои изменения бяха изтеглени и бяха заместени с устни изменения благодаря ви, господин председател. Целта е да излеземе с становище по радионавигационните сателитни програми в Европа и по-специално Галилео. Комисията ИТРА е водещата комисия. Аз исках да спомена, че ако решиме да, да смениме графика за приемане на доклада, трябва да го направим, защото становището на а, комисията ще излезе към края на юли. Трябва да говорим за сигурността, безопасността и последиците от експлуатирането на Галилео. Смятаме, че няма да има кой знае какви промени до септември, така че ние Можеме утре да приемеме това становище Целта е да подчертаеме значимостта и необходимостта на Галилео за Европа, за сигурността и безопасността на Европа, като подчертаваме, че трябва да има по-тясно сътрудничество с всички други е, радионавигационни системи, за да може да има наистина съвместимост и доколкото е възможно да има и оперативна съместивност между различните е, навигационни системи. Знаете, че това е една област, е, която е, се разширява, която, чийто обхват се разширява и това означава, че Европейския съюз ще играе все по-голяма и по-голяма роля в цялата система за взимане на решения. Галилео е гражданска система под граждански контрол въпреки, че някои от услугите са а, с двойна а, насоченост. А, целта е да бъдат преразгледани правилата за достъп и за това комисията АФЕТ и подкомисията СЕДЕ трябва да изложат своето становище по въпроса междувременно, за да може да, ви, да видиме в как, до, каква, до каква степен в е, Гали, Галилео може да се използва за военни цели. Първо, трябва да, всички потребители на системата трябва да се съобразяват с международните правила, хартата на ОНЕ, както и е, договорите на Европейския съюз и външната дейност на Европейския съюз. От техническа гледна точка може да се изключи частта, която е свързана с управление на ракетите и за това бихме искали комисията да разпише техническите критерии, като изразиме е, и също желание за създаване на е, специфични правила. Държавите членки от своя страна трябва да, да допринесат е, за управлението на програмата. Същевременно обаче трябва да отделят специално внимание за а, износа на конвенционални оръжия и технологиите с двойна употреба, които са залегнали в анекса. За сега все още няма рамка. За това считаме че трябва да се кодифицира по-добре цялото управление на космическото пространство, за да се избегне е, военизиране на космическото пространство, като същевременно обаче поемеме своята отговорност по въпроси е, свързани с замърсяването, отпадъците в космическото пространство и така нататък. Благодаря на всички колеги за за сътрудничеството а, и за това, че постигнахме споразумение по две устни изменения, които ще внесем утре. Бих искал да благодаря на господин Петикофър, който прие неговите възгледи да бъдат обсъдени и по-специално изменение едно – и за да не отнемам времето ви, що се отнася до другите изменения, подкрепям всички изменения, които усъвършенстват текста и са в духа на съдържанието на текста. Благодаря, колега Копа. Госпожа Лозинг има думата сега. Äh, Благодаря, господин председател. Тъй като съм член на Комисията за сигурност и отбрана, ще се спра основно на военните аспекти. На заседанието на комисията вече направих това и благодарих на госпожа Копа за усилията й да представи едно балансирано становище. Забелязах, че госпожа Копа подчертава от една страна гражданският характер на Галилео, от друга страна обаче одобрява използването на Галилео за GSP цели. От друга страна изменението на госпожа, въведени от госпожа Копа, госпожа Гомеш, трябва да, да отговарят на международните изисквания. Все пак Галилео има военен аспект. Моята позиция е против използването на, за военни цели на Галилео, независимо под какъв претекст. Другото, друго, което искам да кажа е използването на Галилео при инфраструктурите Става дума за градския характер на Галилея, Галилео и използването за мисии чрез подкрепата и за използването на Галилео за критични инфраструктурни проекти, според нас не демилитаризира въпроса, а обратно всъщност отхвърлянето на на демилитаризацията ще засили това. За нас военното използване на Галилео, както казах, е абсолютно табу. На господин Бонжон, към него имам един въпрос относно изменението му 8. Дълго мислих по това изменение. Аз не разбирам смисъла на това изменение. Можете ли да кажете нещо в тази връзка? тъй като по принцип относно първоначалният пасаж не се е променило много. Освен ако изменението касае нещо, което аз не разбирам. Имам два въпроса. Защо въпроса с милитаризацията сте го извадили във вашето предложение за изменение? И в немският превод е записано, че в изменението а, политиката в космоса се използва за граждански цели. Става дума за това, което се намира и в предложението на колегите, но в английският превод пише peaceful. Искам да запиша това специфично значение. Има ли гражданско да бъде заменено с писво. Но може да има значение това, затова искам да разяснения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Льозинг, имате думата. И адесо ла парола ал колега Ангураки. А, сега има думата господин Ангуракис. А, а, моля за извинение. А, Господин председател, на свой ред искам да се съсредоточа на аспекта, който засегна госпожа Лузинг. Искам да кажа следното. Ако искаме да бъдем точни, ако наистина ни се наложи да използваме Грилео за военни цели, както е посочено това в някои изменения, мисля, че трябва да се промени самото естество на Галилео. При това положение Галилео ще бъде в основата си военна система, която може да има и гражданско предназначение. Нека тогава да не твърдим, че това не е военна система ние казваме, че не е военна система, която може да се използва и за военни цели, но ние много добре знаем, че когато е, нещо има и военно предназначение, тогава позицията му е корено различна. Нещо, нещо. Е, силно впечатление ми прави, че двете изменения, четвърто, в което се говори за използването на Галилео, за военни цели. Възоснова на хартата на ООН и на договорите на Европейския съюз, все едно, все едно, че искаме да ограничим отрицателното отражение на военната употреба на системата. Искам да ви напомня, че е, всяка употреба на е, въоръжени сили е свързано с международното право и с ООН. Използването на въоръжени сили, е, дали ще бъде флот или, друго, или други видове оръжие, всичко това е свързано с хартата на ООН и с договорите на Европейския съюз. Това е изменение 3. С това изменение на 3 не вървим напред. Е, доколкото знам, е, военното сътрудничество между държавите, членки на Европейския съюз, както и извън, не е толкова напреднало. Аз имам усещането, че чрез е, военната употреба на Галилео могат да се наложат някои неща на военното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, а това нещо не е обсъждано. За мен това не е важно. Е, това, което най-много ме тревожи, е, че се военизира пространството, е, военизира се космоса. Сега госпожа Найнски има думата. Господин председател, уважаеми колеги, аз искам да поздравя също госпожа Копа с подготвеното от нея становище на АФЕД. Европейската народна партия от предложените 10 писмени и две устни изменения по това становище подкрепя двете устни изменения по точка четвърта от становището. В точка четвърта, както знаем, се подчертава основната характеристика на Галилео, че тя е разработена като, цитирам, гражданска система под граждански контрол, което е отличава от съществуващите глобални навигационни системи. ЕНП не изключва възможността за военна употреба на услугите, представени от Галилео и изхождайки именно от тази позиция, подкрепя двете устни изменения. С първото, в което се допълва, че цитирам, не се изключва възможността за военна употреба на услугите, предоставени от Галилео. И второто, че, с което се настоява съгласието на Европейския парламент да бъде предпоставка за общо решение – разрешаващо военна употреба на Галилео и на глобалните навигационни и спътникови системи в рамките на военни мисии на общата политика на сигурност и отбрана или други военни мисии, операции и дейности, призовава Комисията да гарантира подходящи консултации с Европейския парламент в тази връзка. ЕНП подкрепя и изменение номер 5 на господин Галер по точка 7 от становището, Галилео следва да може да се разполага в подкрепа на общата външна политика и политика, политика на сигурност, в това число за операции, за управление на кризи и за изпълнение на клаузите на солидарност и взаимопомощ на Европейския съюз и настоява Галилео да бъде под контрола на Европейската рамка за сътрудничество между Комисията, Европейската агенция за отбрана и Европейската космическа агенция. ЕНП подкрепя изменение номер 8 и 10 на господин Данжан – по точка 8 от становището, с което се набляга на факта, че европейската политика за космическото пространство е, цитирам, създадена за мирни цели и при никакви обстоятелства не следва да допринася за общото милитаризиране и въоръжаване на космическото пространство, както и че в най-кратки срокове трябва да се създаде европейски капацитет за повишаване информираността за ситуацията в космоса с цел защита на жизненно важната европейска инфраструктура в космическото пространство, като в тази връзка се подкрепят допълнителната дейност на Европейската космическа агенция и Европейската агенция за отбрана. Благодаря. Bene, una breve risposta del collega Danjean alla collega... Една кратък отговор на колегата Данжан, на колегата Лезинг. Не, Всъщност искам само да кажа, да припомня нещо. Нека много внимаваме какви термини използваме. Използване на, на Галилео за отбрана в Европейския съюз, това не значи военизиране на Галилео. Нека не забравяме, че повечето от мисите на Европейския съюз в рамките на, на общата политика за сигурност и отбрана са а, граждански мисии, така че по този начин, с тази навигационна система не става дума за военнозиране, става дума за изпълняние на нашите цели. Така че това е много важно. Второ, що се отнася до изменение 8, не виждам дали може да има различни тълкувания в различните е, изменения. В крайна сметка, това тук се припомня, че европейската политика е за мирни цели и космически. Е, защото такава е политиката на Европейския съюз от началото на е, започването и употребата на Галилео. Госпожа Гомеш. Искате да отговорите на кого? Сега като че ли почва да става вече диалог между колеги, а? а благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към преждоговорящите, за да благодаря на госпожа Копа за отличната работа, която е свършила и да й благодаря за това, че прие моето изменение. Аз подчертах, че трябва да се признае, че има възможност за военна употреба на Галилео. И мисля, че това е важно. Това, това в никакъв случай не значи, че военизираме пространството. Имаме операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, с където цивилни и военни аспекти или се комбинират, но съгласно хартата на ОНЕ, нашите операции са в рамките на се ръководят от международното право. Няма операции, които да бъдат извън международното право. Така че а, мисля, че е разумно да се каже, че е нужно одобрението на парламента за използване на Галилео за военни цели, но в крайна сметка не трябва да си затваряме очите и да казваме, че няма такава употреба. В крайна сметка, когато Галилео беше лансиран като система, се... По това време имаше малко конфликтни отношения с, с Съединените щати. Е, имахме проблеми с финансирането на Галилео, намерихме някакви, някакви решения. Ние в крайна сметка трябва да признаеме наистина, че и че а, има военна употреба, но аз съм съгласна с господин Държан, че ако ние си затваряме очите и кажеме, не, няма да има военна употреба, на а, Галилея, какво в крайна сметка тикаме военните да, да разчитат на американските системи. Така че, в крайна сметка имаме Галилео. Галилео може да служи за граждански и военни цели, за нашата отбрана, за нашата сигурност и трябва да можем да разчитаме на него. На нея, по-скоро на системата. Колега Лезинг, су. Колежката Лозинг. Да, забелязах, че има различия в мненията по много въпроси, но когнитивната ми способност а, ме кара да не се съмнявам. Ясно се казва, когато се разширяват капацитетите и когато се използва за военни цели, едновременно се казва, че не е милитаризация аз мятам, че гражданите и гражданиките да не ги смятаме за глупаци. Трябва ясно да се каже какво искаме и със съответните думи да го изразим. Тогава хората в отделните държави членки могат да кажат дали го искат. Моля за това да бъде направено. Освен това, господин Донжон, искам да обърна внимание, че използвате и израза граждански което а, го казвате сега, обаче не сте го използвали във вашите изменения. Много хора в Европейския съюз смятат, че могат да създадат мир чрез оръжие. И за това има разлика между peaceful и граждански. При вас тази разлика не личи. Аз уважавам вашето мнение, но ви моля за честност. Allora, per concludere. Добре, и накрая Европейската комисия, господин Фламон, моля ви, дам ви думата, но моля да бъдете кратък, след като ще дам думата на докладчица Копа. Euh, господин председател, ние сме в някаква степен удовлетворени от текста в настоящия му вид. Е, по изменение 2, по точка 4, вече беше казано, че Галилео е гражданска система под граждански контрол и е, тъй като Европейския съюз е, иска да се увеличи оперативната способност на ОСП възоснова на мирни цели, така че няма никакви проблеми да използва е, Галилео за е, о, пе, о, о, ОПСО. Колкото до използването на Галилео в рамките е, на общата политика за сигурност и отбрана, мисля, че най-доброто действие би било съвместно действие и съвместните действия е, са от отговорността на съвета и на държавите членки и е, ние смятаме, че именно по този път ще се върви за бъдеще. Освен това, искаме да ви напомним, че в най-скоро време комисията ще изготви подготви е, проекто решение за начините за достъп е, до е, услугите и се надяваме това решение да бъде една обща рамка, която в последствие да се допълни с съвместни специфични действия по темата. Това е което мислим. В заключение смятаме, че първоначалният текст на точка четвърта може би беше по-подходящ и благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Е, на своя ред аз искам да благодаря на колегите за техните коментари, за техните изказвания. Е, ясно е, че е, колегите от Обединената левица имат съвсем различен подход от нашия. Целта на Галилео, поне според мен, трябва да бъде да гарантира независимостта и самостоятелността на Европейския съюз. Сега, е, е, е, сега, колкото до граждански аспект, мисля, че Галилео трябва да може да подкрепя мисиите на Европейския съюз, обаче обеднената левица ни твърди, че европейски действия, като например Аталанта, трябва да зависят изключително от американската система GPS. Мисля, че тук в тази зала не може да си представи Галилео да не може да подкрепя акциите от съвместната външна политика и политиката на отбраната. Всъщност ще настоява ние да зависим от американската система GPS. Може понякога тази система да не работи. Така или иначе, за нас въпросът е абсолютно ясен и ние запазваме позициите си. Колкото до изменения 5 на господин Галер, в началото смятах, че мога да го подкрепя, обаче в последствие с, след дискусиите, които проведохме с комисията, а и с други колеги, аз смятам, че подобна дискусия би имала смисъл едва след като се определят всички критерии, едва след като задълбочат задълбочено обсъдим въпроса за е, използването на Грилело в военната област. Именно поради това изменение 5 не отговаря на духа на доклада ми и следователно не мога да го подкрепя. Благодаря. Доклада ще бъде гласуван утре. А междувременно докладчика ще се свърже с колегите, за да уточнат някои формулировки. Следващата точка в дневния ред става дума за преговори и, заключване, и е, подписване на договор за партньорство и сътрудничество с Тюркменстан. Става дума за един така много, много спорен, много спорно търговско поразумение. Спорно, защото Тюркменистан а, потъпква човешките права. Тук обаче ние ще разглеждаме споразумението за партньорство и сътрудничество, в което са свър... има и много, залегнали много политически аспекти. Става дума за това, че Европейския съюз иска да сключи това споразумение колкото се може по-бързо. До сега Споразуменията с тези страни от Централна Азия са от времето на Съветския съюз, затова е крайно време да се усъвременят тези споразумения и затова давам думата на колегата Николай, който е докладчик по, въпро... по въпроса. Благодаря, господин председател. Първо, благ... благодаря, че направихте един едно така обобщение, което и аз щех да направя. Днес бих искал да обменим мнение относно положението в Тюркменистан. Аз бих искал да знам какво са, какви са вашите мнения за тази страна, тъй като преди две седмици имах възможност да посета страната и по този повод трябваше да да призная, че в крайна сметка имаме така едно по-скоро отрицателно възприятие на тази страна поради липса на достатъчна информация. Тюркменистан не е вече унази страна, която се ръководеше от Нязов, която е, потъпваше систематично човешките права. Става дума за една страна, която върви по пътя на модернизирането. Е, Верно, в е, азиатски дух защото в крайна сметка ние там с културата е съвсем друга. В Шабат се срещнах с посланниците на държавите членки, представителите на ООН и на специализираните агенции на ООН и представителя на ОССЕ. На ОССЕ срещнах се също така с функционери и отговорни а, лица и представители на властите. Нека сега се спра първо на човешките права. Не съществува структура или е, международна организация, която да е докладвала за системно или драстично нарушаване на човешките права в Тюркменистан през последните две години. Ако има то такова потъпкване. Това е, потъпване става е, нарушаване на човешките права се дължи на липсата на култура в някои е, е, структури на властта или на изпълнителната власт, полицията, армията и така нататък, но в, в никакъв случай няма индивидуални нарушения на човешките права, е, като тези, на които бяхме свидетели при е, е, бившия режим. И нещата още дори не са изяснени от това време, но Тюркменистан смята, че и властите на Тюркменистан смятат, че пътя към демокрацията минава през зачитането на човешките права. В Ашхабад бе създаден Институт за демокрация и човешките права. 16 конвенции на ООН са били ратифицирани, включително и тези за правата на жените, децата и така нататък. Е, Европейския съюз финанс, финансира редица проекти в страната в тази област и за пръв път властите дем, де, демонстрират така много голяма откритост и насърчават работата на демократическите структури. Говоря също така за от така от, от, откритостта, отвореността, желанието на властите да почерпат опит от е, Европа. Е, и е, наказателния кодекс и гражданския кодекс се изработват с помощта на английски и немски консултанти. Колкото до политическото положение, това е президентска република. Ролята на президента е много важна. Това е така съвсем нормално в рамките на азиатската традиция, но е, в, бе създадена втора партия, е, партия на земеделците и се върви към многопартийност в страната. Що се отнася до економическото положение, трябва да кажа, че подхода е интересен пред предвид економическата криза, на която всички сме свидетели. Е, в Тюркменистан ще се подпише нещо като граждански договор между правителството и а, парламента. И това е един, така, един, една демократ, демократичен дух, демократич, философия на демокрацията, съгласно която държавата се задължава да предостави безплатен достъп до вода, до образование, включително и висше образование, а за онези, които притежават превозни средства, е, ще е, могат да ползват 100 литра гориво безплатно годишно е, защото заплатите са от порядъка на 150 до 200 долара а, месечно. А, има така борба и отхвърляне до известна степен на култа на личността, което беше факт едно време. Вярно, че медиите все още не са свободни, медиите се контролират изцяло от държавата. Няма а, частни медии, но в момента с помощта на BBC ще се реформират медиите и по някакъв начин ще се демократизират. Това е, може би, един основ, от основните проблеми, с които се сблъскваме в тази държава. Ще трябва да подпомогнем е, държавата да реформира медиите, колкото до университетите, те са още от съветски тип, е, разбира се, е, те са много заинтересовани от по-тясно сътрудничество и партньорство с европейските университети, за да могат е, да, и, да обучат и а, човешки ресурси. Защото става дума да се е, създаде една нова култура на европейски на демократични норми. Очаквам вашите е, предложения, за да може този е, доклад е, да спомогне за сключването на подобно споразумение. Бях много кратка, има още много какво да се каже. Благодаря ви за този синтез. Много е дълъг списъка на желаящите да се изказват но бих искал само да ви припомня, че това е първа дискусия, а по-нататък ще продължиме дискусията на основата на документа. Тук просто работим без документи. Искам само да спомена, че е, в нашия дневен ред има и още една точка. Става дума за е, делегацията в Близкия изток, така че много моля нези, които искат да вземат думата, да се изкажат за минутка, не повече, защото е, просто след това ще трябва да продължиме да работиме без превод. Микро. Ой, извинете, аз също съм член на подкомисията на правата на човека и не съм се срещнала е, с високопоставени лица в Туркменистан. Обаче на няколко пъти се срещах с неправителствени организации в района и международни неправителствени организации. Госпожо Николай, изобщо не споделям това, което казахте за правата на човека. Изобщо не ги споделям. Е, е, като че ли този режим е модел за за азиатска традиция, говорите ми за е, демократична традиция. Ако не беше трагично, щеше да бъде комично. Е, сега, специално за правата на човека, по отношение на свободата, положението е катастрофално. Имам само една минута, като всички останали. Изобщо не съм съгласна с това, което казахте. Ови, е, положението на правата на човека в Туркменистан, режим е един от най-репресивните в света. Ови, дори да имаше леки признаци е, някакви прояви на добра воля, обаче в действията, в конкретните резултати няма абсолютно нищо на лице. Трябва да се върнем на този въпрос. Прекалено е сериозен и не може да се смята, че под е, е, претекст, че искаме да сключим споразумение по причини, свързани с газа, това е всеизвестно. В никакъв случай не можем да приемем е, правата на човек. Благодаря ви, госпожа Люзинг. Господин председател, съвсем накратко а, относно майто името. Вие, вие ме назовахте господин Люзинг освен това, другите депутатки тук също ги назовахте с господин. Обръщам ми внимание, че има жени в този парламент. Моля колежките депутатки да се обръща към тях с госпожо. Присъединявам се към колежката Нилсен. Моята информация показва, че положението с правата на човека в Туркменистан не се подобрява беше казано, че има корупция. Искам ясно да отбележа, че ясно беше казано, че няма свобода на преста. Аз спомням за заседание на парламента за Венецуела и е, говореше се много за свобода на пресата. Това е много важен въпрос, свободата на пресата. Аз се питам какъв е интересът на Европейския съюз да сключи споразумение с Туркменистан. Кой има полза от това? Но ако погледна картата, ще видим, че първо трябва да отговорим на въпроса кой има полза от това. Говориме за доставки на газ. Научих, че през следващите 10-15 години няма да има големи количества газ, който ще бъде доставен в Европейския съюз. Китай, Русия и Иран имат договори с Туркменистан по този въпрос. Тези геостратегически въпроси може би са в основата на желанието за такова споразумение. Но, както казах, ако хвърля пак поглед върху картата, Туркменистан граничи с различни конфликтни области, и дали има споразумение за партньорство, за връщане на бежанци, дали ще са планирани такива въпроси да влезат в споразумението. Благодаря. Благодаря. Не искам да се връщам към една а, на разумна дискусия, но аз обърнах към вас с депутат Лъзинг и това е правилното обращение. Италианската дума за депутат е еднаква за жени и мъже. Не знам как другояче да ви обясна това. Силви има думата сега. Благодаря ви.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 Е, аз е, очаквам да започне дискусията. Търпеливо чакам. Е, вие не ограничихте времето за изказване на преждоговорящите по предишни въпроси. Като докладчик в Сянка от Социалистическата партия искам да взема отношение по въпроса. Извинете, че няма да бъде само една минута. Въпросът, който обсъждаме е много по-широк, отколкото само една страна Туркменистан – аз е, прочетох всички документи, политиката, която Европейския съюз е, е разработил наскоро. Политиката им спрямо въпросните страни винаги се говори за европейска политика спрямо Централна Азия. И първото нещо, е, на което искам да ви привлека вниманието, е, ние не можем да говорим на един глас, е, когато се говори за политика спрямо страна, където 214 души загинаха в конфликти в Туркменистан и Узбекистан. Ние нямаме никакви официални данни, никаква официална оценка от страна на комисията или други страни. Така че е, първият ми призив е, би бил е, когато се върнем към тази точка, когато бъде изработен от доклада, трябва да чуем цялостната оценка за положението в Туркменистан в мнение на комисията. В мнение на комисията и на компетентните организации и институции. Е, в тази част на света е, настъпват много големи промени. Опитът ни е, като членове на тази парламентарна комисия показва, че трябва да подкрепяме всичко положително и трябва да не се забравя, че това е постсъветска азиатска република, която преживява драматични промени, така че от оценката при е, някакъв е, пристрастен подход, при който изцяло подкрепяме или изцяло осъждаме, е, няма никакъв смисъл. Когато се водят преговори за постигане на споразумение, трябва да се открият точки, по които Европейския съюз да окаже подкрепа за положителни промени. Ето защо аз смятам, че ако сега властта говори за въвеждане на нещо като плурализъм, е по-добре, отколкото ако изобщо не говорят за такъв плурализъм. Ако искат да подкрепят, да подпишат конвенция с ООН, това е по-добре от нищо. С, с е, други думи, ние не можем изцяло да заличим един район, където подкрепата ни би имала някакъв смисъл. И заради това е, искам е, документа да се дообработи преди е, комисията да го обсъжда. Е, трябва ли да чакаме още 6 е, месеца, е, за да има той възможно най-добър окончателен вид? Благодаря. Шимански. Колегата Шимански има думата. To nie są liderzy ochrony praw człowieka. Азиатските републики не са лидери в е, спазването на човешките права и това не е ново. Ако искаме обаче да им поставиме ограничения и много тежки изисквания, както е, правим на страните кандидатки. Е, нека не забравяме, че нито една от тези страни няма да може да е, постигне тези критерии, да изпълни тези критерии в близките години. Е, така че в е, този район е под натиска и под влиянието на Русия. Така че ако ние искаме да имаме политически и економически отношения с тези страни, трябва да бързаме. Ако си губиме времето да чакаме плурализъм, многопартийност, то просто ще, само ще загубиме. Така че ние трябва да си зададем въпроса. Искаме ли политически и социални социални и економически отношения между Европейския съюз и Централна Азия и по този начин да е, предадеме и да е, някои от е, своите ценности. Защото в крайна сметка, колкото повече свободен обмен, толкова повече е, условия, благоприятни условия за е, зачитане на човешките права. Така че нашия подход трябва да бъде прагматичен и реалистичен. Благодаря ви, господин председател. Наистина трябва да видиме документа и да работим по документа. Защото сега и аз не споделям положителната оценка на нашата колега на доклада although I can understand that having visited you might uh, come back with a different perception, but... Аз също съм била в тази страна и uh... Колкото и да ни казват, е, че енергията, и енергетиката е много важна и че ние имаме нужда от тази страна, не можем да си затворим очите пред потъпването на човешките права в Туркменистан. Също така не мога да, да споделям, че еднопартийност е азиатска традиция. Това е, това е лошата европейска традиция. Защото а, е, им и моята страна е била е, живяла под е, диктатура, диктатурата на Салат Назар. Нека да не забравяме за Съветския съюз и в съветското време. Така че нека да не говорим за, за добри азиатски традиции, когато има страни като Индия, Индонезия, които са си азиатски страни, които имат отлични демократични традиции в крайна сметка. Така че, нека да изчакаме доклада и тогава да го обсъдиме. Благодаря ви, колега Гомеш. И сега, може би, докладчика на бързо заключение. Благодаря ви, господин председател. Ще отговоря на госпожа Гомеш. Вярно е, че много са страните, които са живяли под диктатура. Тук аз не в никакъв случай не казвам, че това е азиатски модел или азиатска, добра азиатска традиция. Това е просто един модел, който съществува. Що, що, се, от, що се отнася до а, положението в Афганистан, Тюркменистан е стабилизиращ фактор спрямо Афганистан. А, Туркменистан предоставя безплатно електричество на афганските власти, за да може да улесни по този начин положението на съюзническите войски в Афганистан. Аз не смятам, че съм оптимист или песимист или каквото и да било. Аз просто не бих искала да разглеждаме нещата черно-бели. Що се отнася до човешките права, ще кажа само едно. Сама, самата аз се допитах до широко информирани източници, които а, искаха да, да, да направим из, известни е, излезни разследвания по, за един затвор, но този затвор се оказа, че е бил разрушен преди 3 години в присъствие на дипломатическия корпус. Така че трябва да искаме повече информация от нашите дипломатически мисии там, скъпи колеги. Нека нашия подход бъде прагматичен. Ако осъдиме е, нещата, които не върват добре. Да го направиме. И наистина с, с, е, с, с човешките права е, нещата не са в най-доброто положение, но, а, но при всички случаи, ако не правиме нищо, ние ставаме <coughs> техни съюзници. Сега последната точка. Афет 9 и бюджета и е, Близкия изток, но процедурен въпрос. Нека да прекъснем тази дискусия. Е, знаете, че имаше проблеми с състава на тази делегация, имаше полемики и е по-добре те е, да се избягват. Имаше проблеми, които се дължат на председателя на комисията. Ясно е, че всеки има право на своя гледна точка. Но делегацията, която посети Израел, е, както и палестинските територии, се сблъска с проблеми. Тези проблеми вероятно са свързани с е, позицията на председателя, на господин Албертини. И затова смятам, че в нашата комисия трябва да се откажем от тази дискусия. Сега председателя. Аз е, мисля, че господин Вигенин иска да се изкаже. Искам да задам въпрос. А, искате ли да се изкажете по тази точка? Да, господин Вигяния, заповядайте. Всъщност пак по процедурен въпрос. В допълнение на това, като каза господин Панцерис, аз мисля, че разполагаме само с 10 минути сега. И мисля, че посещението беше много важно. В допълнение на което мога да кажа, че се случиха събития и след посещението, трябва повече време, за да обсъдим по-подробно позицията на парламента, какви заключения можем да направим от това посещение и за това бих искал да предложа е, да отложим обсъждането за днес, за по-късно или за утре. Благодаря. Анкелей, онореволе Вайгер, Weigel, пунто. Прего. Господин Вайгер, вили по същата точка? Аз искам да изкажа своята подкрепа за това предложение. Мисля, че ще бъде жалко да не е, използваме тази делегация и този чудесен доклад за малко по задълбочена дискусия по събитията, които се случиха преди, по време и след посещението на делегацията в е, Средния изток. Sempre sullo stesso argomento? Euh, е, бих искал само да се присъединя към казаното. Аз съм член на делегацията, която посети Газа. Действително трябва в последствие да обсъдим въпроса. Няма много депутати, няма да имаме и преводачи, а освен това е хубаво да присъства и председателя на Комисията по външните работи. Sempre sullo stesso argomento? Prego. Не, не е същия довод. Е, аз съм съгласна с това, което беше казано. Председателя трябва да бъде тук, за да можем ясно да се обясним с него за неговото отношение. Това е първо. И второ, от практическа гледна точка, ако може да се обсъди въпроса утре сутринта към 11 часа или утре след обед, е, по-скоро отколкото днес след обед, за мен е по-удобно. Мисля, че е по-удобно и за много колеги. Това е. Nessun altro intervento su questo punto? Някой друг иска ли да се изкаже по този точка? Така че моя отговор е следни. Първо. Невъзможно е в момента не можем не можем да преместиме тази точка след юли, защото знаете, че има много а, така а, натоварен дневен ред, така че може би изваредно заседание. Що се отнася до Албертини, да, наистина. Сега, а, мисля, че подобна дискусия няма нищо общо с председателството. Мисля, че в крайна сметка този доклад е предназначен за колегите. Е, от комисията и той е предназначен за, за колегите. Не става дума сега кой ще председателства. Не е важно кой ще председателства заседанието в момента, в който този доклад ще бъде представен пред колегите. Дали аз, дали Албертини, дали някой друг заместник председател. Не, там е проблема. Мисля, че не това трябва да има някакво е, така някаква последица върху начина по който се представя доклада. Това е просто апропо на казаното от колегите. И така че не съм абсолютно съгласен с а, а, изказванията на различните колеги по този повод. С... Мисля, че ако не обсъдиме проблема сега, няма да има кога или просто тогава, ако искате да свикаме изваредно заседание, но то трябва да се приеме от всички. Господин Крайсдорф. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз присъствах на тази, бях в тази делегация. И като видим събитията, които напоследък се случиха, че, например, германският министр по развитието не му беше разрешено да посети Газа. Имаме комисия, имаме делегация, която е, е от три комисии съставена на Европейския парламент. Така че трябва да имаме достатъчно време да обсъдиме този въпрос. Господин Албертин, ако физически не може да присъства, той е все пак член на, на комисията и неговите изказвания в Израел не помогнаха, бих казал. Всичко друго, но не и помощ беше това. Той трябва да се получи от това. Като германец бих казал, че той той се изказваше против Израел. Важно е да присъства на това заседание, независимо дали е изварено заседание или в Страсбург Хубаво е, ако присъстват и членове от другите комисии, защото цялостна картина трябва да се състави, а не за 5 или 10 минути да отметнем този въпрос. Това е нито в интерес на палестинците, нито на израелците, нито на достоинството на парламента. Благодаря. Господин Панцери отново иска думата. Това е, нямаме време повече. Не е въпрос на процедура, господин председател. Дали господин Албертини ще присъства или няма да присъства, но считам за нормално, когато членове на комисията искат да присъства председателя на нашата комисия, просто той трябва да присъства. Относно времевия график, смятам, че би могло да бъде възможно следващата седмица да отделиме един час, за да оцениме посещението на тази делегация. Благодаря. Други желаящи да се изкажат по тази тема? Господин Вайгел има думата. Е, спощовани господ аз би... Е, господин председател, предложението на господин Албертини да присъства не е нещо, кой знае какво, може би не е и най-важното, когато трябва да решим как да обсъдим въпроса, както подобава, в присъствието както на тази комисия, така и на останалите комисии. Най-важното обаче си остава въпросът сам по себе си. Е, това изисква обсъждането в нашата комисия да бъде приоритетно. И би било абсурдно, ако обсъждаме въпроса на края на заседанието. Предпочитам е, вашето предложение дискусията да се проведе на самостоятелна среща или на по-подходящо време. Не трябва обаче да взимаме спортно решение. Е, не трябва да взимаме спорно решение. Е, спомнете си какво решихме непосредствено преди да заминем. Нека да работим сериозно. Благодаря ви. Е, и така, от е, чисто практическа гледна точка, е, тъй като вече нямаме време, но и по демократични причини, тъй като заседанието е суверенно, аз официално бих помолил присъстващите да се произнесат за или против отлагане на обсъждането на тази точка за момент, е, който ще определим заедно с чиновниците съобразно графика. Не съм съгласен с казаното от колегата Панцерини. Мисля, че заседанието въжи, независимо от това кой е председател, Албертини или не. Това становище е достойно за уважение, което аз не споделям, но все пак е, залата трябва суверенно да реши кой е за отлагането на обсъждането на този въпрос. Кой е за? Само вдигнете ръка. Кой е против? Кой се въздържа? Е, датата. Датата ще бъде или през юли, или на извънредно заседание и трябва да намерим време в графика. Non ce, lo, non ce la vogliamo privare di questa di Genene. Е, в такъв случай аз предлагам въпроса да се обсъди на разширеното бюро в сряда, за да видим е, как можем да вместим дискусията колкото се може по-рано. Добре, това е добро предложение. Нека да направим това на разширеното бюро. Предлага... Пред... Благодаря ви за това предложение. Благодаря ви, колеги, за